So, liebe Kolleginnen und Kollegen. И така, скъпи колеги, позакъсняхме с започването, но бяхме твърде малко в залата. Сега вече сме малко повече. Във всеки случай госпожа Рад Бейрент и господин Шлитър се съгласиха да не правим е, изменения в програмата и така. Започваме с обсъждането на дневния ред, като изключим хрватски, малтийски и естански. Разполагаме с почти пълен езиков режим. Както ви казах, само три езика не са застъпени. По отношение на доклада Крис, това трябва да ви съобща, ще има второ четене. Това е решение на съвета. Така че от 1 юли нататък вече, когато и харватските колеги са сред нас, ще има и езикова версия на харватски. Още нещо трябва да ви съобщя. Днес, на 24 април, от 13 до 14.45 ще проведем семинар в АСП 5 2 колегите Вилсмут и е, Петър Ле ви канят най-сърдечно да участвате в организирания от тях семинар. Освен това бих искал да поздравя и една група посетители, 14 е, студенти от Института Мариап в Брюксел. Те от 15 до 15.30 ще бъдат при нас, а ще има и е, служители, които ще присъстват на нашето заседание. Мистер Фанко Онани е независим депутат от е, днешна дата. Той вече е пълноправен член на нашата комисия. Преминаваме към е, одобрение на протокола от заседанието от 17-18 декември 2012. Ако не постъпят възражения, е, можем да считаме протокола за прият. И така, сега вече стигнахме до четвърта точка, регламент за медицинските изделия и се споразумяхме междувременно, че ще свържим дискусията и с доклада на колегата Петър Лизе, е, инвитро диагностични, е, диагностични медицински изделия, така че първо ще дам думата на Дагмар Рот Берент. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, вие и колегите е, и преводачите, естествено, ще е, говоря на английски, защото и колегата ми е, Никола Палат предпочита този език. Ние приветстваме предложението на комисията за преразглеждане на съществуващата нормативна уредба за медицински изделия. Може би е, така, изходните позиции дори по отношение на инвитро диагностичните средства са по-добри, отколкото тези в а, е, моя доклад. Ще се спра по-подробно на някои изменения. Има а, е, бърз достъп за пациентите а, и а, по-добър достъп, по-лесен достъп за пациентите. Ние държим на това, защото по този начин ще се съкрати и процедурата за предпазарно одобрение. Така че медицинските изделия би трябвало да бъдат съобразени по отношение на процедурата за одобрение и пускане на пазара с техния жизнен цикъл. Някои от основните изменения, които предлагам, са свързани с обхвата и класификацията на изделията. Изменение 5, 22 и 40 са важните изменения, които включват определени промени, но също и предложения за заличаване, тъй като една голяма част от е, медицинските изделия изискват е, по-друг подход. 79-то изменение е важно. В момента ние имаме е, просто една нотификационна система. Аз смятам, че трябва да диференцираме между различните категории изделия и да предвидим различни процедури по отношение на пускането на пазара, както по отношение на клиничните изпитвания, клиничното тестване, а също и по отношение на компетентния орган, който ще разрешава пускането на пазара. Така че е, в някои случаи има централизирани е, е, процедури, е, в други случаи децентрализирана процедура. В зависимост от риска. В случаите, в които има много висок риск за пациента, да кажем при имплантите, се предвижда друга процедура различна от обичайната. Е, иновативните е, изделия също е, би трябвало да бъдат включени в категорията висок риск и съответно да преминат от децентрализираната към централизираната процедура. Това е предложение, което аз правя, господин председател и скъпи колеги. Действително е, съм уверена, е, че трябва да променим системата, която съществува към момента, е, защото в някои случаи се налага едно много по- сериозно изследване във връзка с пускането на пазара и разрешението за пускане по отношение на изпитването, тестването на медицинските изделия има съществени забавяния. Според мен би трябвало да имаме предвид един срок, който е по-малко от 9 месеца. Някои от е, предприятията, някои от е, организациите е, се опитват да лобират за други срокове, но аз бих казала, че това е по-скоро лобиране, продиктувано от търговски съображения, отколкото от е, чисто професионални. За различните категории аз предлагам различни е, е, срокове. за третата категория по-малко от 3 месеца, докато предложението на комисията е, включва допълнителни 3 месеца, т.е. Е между 7 и 9 месеца. Моето предложение предвижда за децентрализираната е, процедура най-много 7,5 месеца, а за централизираната 9,5 месеца. Е, тоест, запазваме за децентрализираната процедура същият срок, който предлага и комисията, но за централизираната предвиждаме малко по-дълъг срок. Нещата са доста специфични и подробно обяснени. Е, бихте могли да гледате и предложението на комисията и моето изложение. Да поговорим за достъпа до пазара. 100 133 до 139 са е, измененията, които се отнасят до органите, е, отговарящи за пускането на пазара. Е, много съществено е да не се предвижда спонтанно нотифициране, така да се каже. Би трябвало нотифицираният орган да има съответно обучен, образован медицински персонал в състава си, който в конкретни случаи да може да включи и външни експерти, но по отношение на подизпълнителите ние е, предвиждаме вече е, публикуване на списъка на подизпълнителите, тъй като е, възможността за подизпълнител съществува и в момента. А, струва ми се, че тя трябва да бъде по-ограничена, само при определени условия и освен това да е ясно кой е подизпълнителят. В момента това не е ясно. Националните органи в държавите членки водят е, регистри. Е, тези е, да кажем, вие можете да заявите в националният орган, нотифицирания орган, че желаете да регистрирате имплант, но срокът е доста дълъг за публикуването на съответната информация. Така че предвиждаме и по-кратки срокове и освен това ние предвиждаме едни по-строги критерии и изисквания за нотифицираният орган той би трябвало да разполага с необходимата медицинска компетентност, т.е. съответния персонал, специалистите, е, на които да се осланя и е, така да е, осигурим една по-надежна и по-бърза информация. Освен това, разликата между еднократна и многократна употреба. Еднократната употреба означава само за едно лечение – Знаем, че в много случаи по съображения свързани с разходите и е, с цената на изделието, то се използва многократно. Въпросът е, е тази многократна употреба да се случва само в случаите, в които тя действително е разрешена. Комисията предвижда тук отново възможността и при изделията, регистрирани за еднократна употреба, да бъдат използвани многократно само в случаите, в които изделията са етикетирани и обозначени за многократна употреба, те действително могат да бъдат използвани за многократна употреба. А, и в е, случаите, в е, които е, такава многократна употреба не е разречена, естествено трябва да има и съответните заключения в резултат на проведените клинични изпитвания. Т.е. трябва съвсем ясно да е посочено защо дадено изделие е предназначено само за еднократна употреба. Това е, е изключително важно – и еднократната употреба е само в случаите, в които вие не можете в някаква преработена или, е, така да се каже, рециклирана форма да използвате изделието многократно. Повече от един път. Uh, 28, 29, 81 до е, 86 са измененията, които разглеждат клиничните изпитания, тестването на изделията, естествено в полза на пациента. Текстовете, които предлагаме, гарантират една по-голяма безопасност, по-малко риск и създаването на комитет по етиката има и редица е, изменения, които се отнасят до е, банката данни за медицински изделия. Е, в някои случаи крешките или недостатъците на дадено медицинско изделие може да се дължи и на неправилна употреба, но може да се дължи и на недостатъчно е, надежни е, клинични изпитвания. Е, освен това, проследяването на безопасността и надзора на пазара допълват, както и координацията между държавите членки допълват моите идеи. Благодаря. Започваме с докладчика в сянка, е, госпожа Макгинес. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика. Искам сега да а, е, споделя своите бележки по някои от измененията. Става въпрос за февруари миналата година, когато тогавашният комисар а, е, ни запозна с плана за действие за медицинските изделия. Бих искала да знам какво е станало с този план а, за действие в държавите членки. Разполагаме ли с данни за резултатите? Какво е станало в държавите членки? Какво правят компетентните органи? Например, държавите членки трябваше да определят а, а, компетентни органи, които да отговарят за медицинските изделия според областта, в която са специализирани. Имаме ли такава информация за инспекции, за проверки? Колко такива а, проверки са направени през последната година? Какви са резултатите от тези, а, от тези проверки? Та мисля, че комисията ще е, ни помогне, ако ни запознае с станалото през последните 12 е, месеца в е, областта. Аз знам, че има новости, но не знам какви са те. И знам, че комисията трябва да следи това, а, така че би било добре да се запознаем с а, това, което се е подобрило в системата. В крайна сметка искаме да повишим безопасността а, на медицинските изделия и безопасността изобщо на пациентите няма никакво разногласие по целите, но може да има разногласие по методите за тяхното постигане. Сега по някои от идеите, които предлага докладчика. Предния път много предпазливо се изказах. Казах, че пред, трябва да бъда е, убедена в ползата от, централното, от централните е, разрешителни. Запознах се с текста много внимателно и не съм сигурна, че измененията ще подобрят сегашното положение. Според мен, ако укрепим органите, е, които се уведомяват е, и компетентните органи, е, ще доколко това ще промени положението и на пациентите, и на системата. Трябва по-скоро да се види е, с какво се занимават в момента компетентните органи, какви компетентности всъщо, всъщност е, имат. Така че трябва внимателно да се видят начините, по които може да се подобри регламентирането на сектора. Сега, по... не съм сигурна, че е по-добре да е, има вътрешни, да се ползват вътрешни експерти, щатни експерти, е, отколкото външни е, експерти. Понякога е, е, е, се налага да се, да се ползват чужда експертна подкрепа, за да се гарантира, за да се гарантира максимална компетентност. Това е нещо, с което трябва да внимаваме. Да, естествено, че трябва в нотифицираните органи да има експерти, но не бива да създаваме положение, при което те не се развиват допълнително професионално. Сега, по отношение на таксите, има два вида такси, тези, които се събират от нотифицираните органи и тези, които се събират от страна на компетентните органи за, тех, за тяхната дейност. Така че не би било а, изобщо благоприятно, а, ако, ако може просто да се търси най-низката цена. Но от друга страна трябва да избегнем и обратното положение а, стремително нарастващи цени. Те внимателно трябва да подходим и към този въпрос. После пак процеса на а, издаване на разрешителни, на одобрение което е една от, един от основните моменти в предложението на докладчика, според мен. Това осложнява системата без, без категорично да показва, че с това се усъвършенства тази система. Така че е, в е, моите изменения ще, ще Настоявам на укрепване на предложението на комисията, за да можем в крайна сметка да достигнем до резултатите, които преследваме. Това обаче е, означава, че е, трябва да се укрепи наблюдението е, на процеса след закупуването на целия пазарен процес. Компетентния орган трябва да започне да прави нещо, което сега все още не прави. Но ако ще добавяме е, дейности и задачи, първо трябва да се уверим, е, че компетентните органи вече изпълняват сегашните си задължения. Затова е, бих искала комисията да ни информира по това въпрос. Сега, еднократната употреба. Тук също трябва много да внимаваме. Внимателно съм се запознала с предложението на докладчика. Аз гледам на това с очите на пациент ако един производител а, обозначи един продукт като продукт за а, еднократна употреба, аз съм в болница и го изплакна и реша да го ползвам втори път, ще се притеснявам, няма, няма да ми е спокойно. А, идеята е, е, че всичко може да се употреби повторно, освен ако не се докаже обратното. Сега, да, има логика в това, но трябва да се замислим доколко изпълнимо е това както, от страна, както, за, както за производителите, така и за цялата здравна система. Знаем, че това се прави, че става, но не знам, не знам доколко, доколко са запознати, доколко са информирани пациентите. Така че и а, тук ще предложим някои альтернативни идеи а, и по този въпрос. Сега, а, после по последователността на текстовете, а, това не е от голямо значение, но нямаме някакви разнообразия. И така, в заключение, определено целите ни са общи, различията идват от а, начина по който те а, трябва да бъдат постигани, но се надявам да стигнем до компромиси с колегите. Хългер Крамер. Благодаря, господин председател. Мисля, че докладчикът предлага отличен доклад, който е, води в правилната посока и по основните въпроси ще можем да постигнем на тази база компромиси. Не е възможно в рамките на три минути, с които разполагам, да обхвана всички съществени моменти от това комплексно досие. Ще се спра на класификацията на продуктите. В предложението на комисията са включени някои правила, които не са добре дефинирани. Би трябвало по-ясно нещата по заличаването на 21 съм съгласен. Що се отнася до правило 19, там е, действително трябва да има диференциация по отношение на е, нанотехнологиите е, и съответните изделия. Мисля, че сме на прав път, ако се съгласим с по-високите изисквания към нотифицираните органи, също времено е хубаво, действително, те да разполагат с щатни специалисти, с собствен медицински персонал, която става дума за нотификация на медицински изделия. Надзорът е, е, върху пуснатите е, на пазара продукти ще доведе до по-добри резултати. Така ще можем да проследим и нежеланите инциденти или някои е, явления, които не са били предвидени по време на клиничните изпитвания. Госпожа Ротберен знае, че не съм съгласен много с централизираната процедура. Съгласен съм по-скоро с виждането на госпожа Макинес. Хубаво би било да погледнем нещата от гледна точка на пациента, на неговата безопасност. Има едно ново изследване на консултативната група в Бостон, като са сравнени нещата и с ситуацията в САЩ, където има централизирана процедура за пускане на пазара на медицинските изделия. Аз не виждам съществени различия между пазара на САЩ и пазара на Европейския съюз по отношение на медицинските изделия. При нас не се е, иземат от пазара повече медицински изделия, отколкото е, от пазара на САЩ е, поради, да кажем, установени вече недопустими действия на продуктите би трябвало да помислим всъщност за тази координационна група по отношение на медицинските изделия, която се предлага да бъде създадена. Това е предложение на комисията. Всъщност, е, дали това няма само да удължи, да забави процедурата? От друга страна, е, може би групата би била подходящият орган, който да отговаря за надзора, за разрешението на нотифицираните органи, за одобрението на нотифицираните органи, за случаите, в които особено нотифицираните органи не могат да извършат цялата работа по надзора на всички изделия. Съгласен съм с това, че трябва да разграничим абсолютно ясно еднократната употреба от многократната употреба, но за съжаление на практика едно такова а, разграничение ще затрудни а, а, нещата. Имаме проблеми най-вече с изделията, които се преработват и се, е, са допуснати за многократна е, употреба. Много повече, във всеки случай, са проблемите в тази категория, отколкото в тези, които са предназначени само за еднократна употреба. Така че е, би трябвало да предвидим засилен контрол за про изделията, които подлежат на преработване и съответно са допуснати за многократна употреба. Тази частична централизирана процедура, която предвижда госпожа Радберен, също заслужава малко повече внимание. Трябва да помислим по нея. А, благодаря. А, а, на Холгер Крамер. След това ще го чуем вече и във връзка с е, леките товарни автомобили. Благодаря, господин председател. Благодаря на а, докладчика, защото се предлага една сериозно подобрение на системата, като се запазват сроковете. три важни въпроса, които според мен са важни. Първо, прозрачността на информацията, контрола и управлението на ниво прозрачност. Искам да кажа следното. А трябва да отидем малко по-далеч в изискванията за прозрачност. Особено когато става дума за предаването на прехвърлянето на данни. И както и в, в директивата, и в регламента, важен, важен е, е важен е, е така, висши интерес в е, името на здравето за допуска до данни. Когато става дума за сертифицирането, ако искаме да контролираме а, а, уведомяването, това може да става също и чрез а, като се използват направените до сега проучвания. А не винаги има достъп до тази информация. По отношение на контрола. Как ще контролираме всички тези органи за уведомяване? Казва се, че чрез страните членки, но винаги се боя от конфликта на интереси между страните членки и органите за уведомяване. В предложението, това съм го обсъждала с не един инспектор, когато имаме едно предварително а, уведомяване, трябва да се уведомят съответните организми, но също така а, а, това се въжи и за страната, която е била тревога. По отношение на контрола също е, е необходимо е, да се има достъп до информация, било за професионалистите, било за, било за е, ползвателите. Това се отнася и до страничните ефекти на, мед... на лекарствата, които се използват. Сега по управлението. Тук е един голям проблем. Защото а, а, ГСДМ, а, ком, Комитета на експертите, според мен е една плуваща структура. Не се знае към кого е прикрепена тя и когато погледнах какво е положение в Съединените щати, там федералната а, администрация за контрол на лекарствата, там положението е друго. И затова а, смятам, че а, а, когато се разрешава пускането на едно лекарство на пазара, това трябва да се опопират на трета категория – третата категория, е, става дума за иновационни е, средства, трябва да видим какви точно са те. Всички активни терапевтични средства, всички, е, всички артефакти, които могат да бъдат имплантирани. А тук не трябва да забравяме и естетичните операции, протези, които се използват с естетична цел. Знаете скандала, който тече във Франция с а, гела, който е граждан в, в, за, в козметични операции за в бюстовете на желаящите да увеличат гръдната обиколка. Но тук става дума само за Трета категория, категорията, която засяга на новаторските решения. Децентрализирана система, да, съгласни сме с това. Когато става дума за категория 1, 2, 2, 1 и така нататък, те могат да бъдат децентрализирани. Но когато вие имплантирате нещо в тялото и когато става дума този артефакт да бъде пуснат на пазара, трябва да се вземат предвид рисковете. Искам да добавя, че има токсични материали, канцерогени, всички, които имат въздействие върху ендокринната система, те трябва да влезат в рамките на това управление и контрол. Благодаря. Сега колегата Яна Кодакес. Благодаря, господин председател. Ще ви помоля да извините моята колежка, която не може да присъства и за това аз ще я заместя. Ние разглеждаме е, тази е, доклад с е, диагностичните е, средства инвитро. Но естествено, е, наред с много общите моменти, има и известни различия в при е, един регламент е, предвиждаме много повече изменения, които е, трябва да се предприемат от държавите членки. И освен това, на първо място поставяме качеството на, пациент, на, на изделията и безопасността на изделията, но също времено трябва да имаме предвид естествено и е, потребностите на здравната система. Възможностите в рамките на здравеопазването. И естествено това би трябвало да се свърши с медицинските изделия. Сертифицирането на медицинските изделия би могло да доведе до неблагоприятни последствия, до увеличаване на бюрокрацията. Да кажем, съответствие, е, оценката за съответствие се е, извършва от нотифицирани органи но а, контролът, повсеместният, засиленият контрол, а, контролът от страна на всички би могъл да бъде и неефективен. Трябва да имаме действително само а, компетентни, оправомощени, специално оправомощени органи, които да знаят а, какво точно контролират. И освен това, по отношение на а, мобилните е, заведения е, или инстал, инст, апарати. На, в някои случаи става дума за е, медицински изделия, които могат да се включат към телефон. Е, и въпросът се поставя дали един такъв продукт действително е медицинско изделие или не. Софтуера, който се използва, да кажем, той част ли е от медицинското изделие или не. Аз съм педиатър и е, практикувал съм в продължение на 9 години в е, интензивно отделение. И за това ще кажа няколко думи и за изделията за еднократна употреба. Как изглежда практиката? Не е правилно да предоставяме този въпрос и това решение единствено на производителя. Той единствено да определя кое ще бъде за еднократна и за многократна употреба. Как може да се оспорва едно такова решение на производителя – така че е, би трябвало да предвидим е, възможност за коригиране на тези решения. Много пъти, да кажем, катетрите или е, е маркучите към катетрите много често се измиват, изплакват се и се използват за многократна употреба, но това правилно ли е? Така ли трябва да бъде? Трябва да помислим по-сериозно по тези въпроси. de, de e de saudar o... Благодаря, господин председател. Най-напред искам а, да похваля Дагмар Ротберен за работата, която е свършила. А, темата е сложна, а, противоречива, но а, това е област, където съществуващото законодателство трябва да се преразгледа. И е, според мен, Дагмар прави предложения, които съвършенстват първоначалните предложения на комисията и то по един разумен и логичен начин. Мисля, че когато имаме възможност да обсъдим нещата, ще да влезем в подробностите на някои от аспектите. Искам също да кажа, че съм много доволна, че става дума за предварителното уведомяване преди пускането на пазара. Клиничните изследвания и клиничните изпитания могат да ни предоставят данни доколко една или друга медицинска апаратура е безопасна и полезна те могат да хвърлят светлина и върху етичните страни на нейното използване. Въпросът с органите, които ще уведомяват, е доста сложен. Когато става за апаратури, които са високо рискови или пък новаторски, експериментални, е необходимо да има един централен орган, който да се заеме с даването на разрешения за тяхното използване. Разбира се, много страни имат вече органи, които сертифицират и разрешават използването на медицински апарати. Има някои а, продукти, примерно такива, които нарушават дейността на ендокринната система. А ние обсъждахме този въпрос неодавна в парламента. Много е важно да бъдем внимателни, когато приемаме закони, които се отнасят до такива опасни продукти и тяхното използване в медицинските апарати. И накрая да кажа няколко думи за е, еднократното или многократно използване на медицински инструменти и апарати. Общо взето съм съгласна с предложението на госпожа Род Берент, но мисля, че тук има две страни на въпроса, които според мен са все още спорни. За какво става дума? очевидно пациентите няма да видят е, как са обозначени, какви са етикетите върху съответните продукти, но медицинския персонал ще ги прочете. Така че трябва да бъдем внимателни, когато приемаме закони, които ще действат в Европейския съюз. Продуктите за еднократна употреба трябва, трябва да бъде гарантирана, че те наистина ще бъдат използвани еднократно, а няма след като са използвани в Европа да бъдат изпратени в страни от третия свят. Но мисля, че предлаганият доклад е, е много добра основа за по-нататъчната работа. Благодаря на госпожа Род Беренс. Благодаря. А сега ще дам думата на колегите, които са поискали думата. Е, моля, ограничавайте се в рамките на две минути, защото иначе ще закъснеем, а трябва да а, чуем и доклад на Питер Лизе, а също и представител на Европейската комисия. Сега София Масекрукович. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Определено трябва да се усъвършенства системата на медицинските изделия. Моят опит показва, че първия проблем, основният проблем при медицинските е, изделия е прозрачността, откритата информация и е, разликите в подхода в отделните държави членки. Именно за това мисля, че е, трябва и в тази област да се създаде един вид вътрешен пазар. Говорим за вътрешен пазар на много други сектори, но съм убедена, че при медицинските изделия това е особено важно, защото представлява сериозно предизвикателство, сериозна трудност. Следващия въпрос е достъпа до пазара. Чрез е, централизирано одобрение или издаване на разрешителни, е, ще се постигнат ли разумни срокове? Това е въпросът ми. Защото винаги, винаги става въпрос за срокове, за време. Въпросът е в това за, за колко време ще получи пациентът съответното изделие, което му трябва. Втория въпрос е откъде ще се осигурят всичките тези е, експерти. И накрая реалното изпълнение на тия изисквания. Доколко е реалистично това, което се предлага. Така че, да, определено мисля, че ни трябват подобрения. Трябва някаква европейска отправна точка, някакво хармонизиране. Но пак, пак е, е, въпросът се свежда до това да се осигури ефективно централизирано одобрение. Благодаря. Госпожа Първанова, благодаря. И аз искам да поздравя докладчика. Всичките съображения почиват на, на а, мотиви за безопасност на пациентите. Сега по отношение на предвар... централизираната предварителна оценка. Първо, за да се избегне затрупване на централизираната процедура с твърде много продукти, може да се е, да може да е добре да се каже клас 3+. И да се изключат от клас 3 обаче някои изделия, които няма нужда да минават през централизираната процедура а после една тревога, че повечето нотифицирани органи не разполагат с квалифицирани служители, а пък има изисквания за квалификация в, новите, в новото предложение на комисията. Те обаче не разполагат с компетентността да проверяват качеството, така че е възможно да се превъзлага на подиспълнители, както предлагат някои заинтересовани страни. Много пъти се споменава опитът в САЩ. Трябва да кажа, че има много изделия, които не са, не са одобрени от Американската агенция, но по-нататък в някакъв момент изделията, които са били одобрени и после са изтеглени от европейския пазар поради някакви проблеми. Сега, при нотифицираните органи, за разлика от Американската агенция, те не отговарят за координация с системата на здравеопазване. Централното одобрение трябва да се съсредоточи върху ограничен брой изделия, най-вече тези импланти от клас трети. По отношение на еднократната употреба, най-вероятно ще е нужно да има съответни етикети за това. Защото ако пише просто за еднократна употреба, това води до, до, може да доведе до объркване и аз мисля, че това един ден ще трябва да се регламентира с отделен акт. Така или иначе не можем да опоручаваме, да компрометираме безопасността. Председателя прекъсва ораторката, следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. А, води се този дебат в момент, когато във Франция това е доста наболял въпрос. Сега, по отношение на козметичните импланти за оголемяване на бюста, през 2005 година е, започнаха да се използват именно тези импланти в Великобритания и 2007 година във Франция, защото не беше осигурена нормативна уредба, затова се стигна до тук, европейска е, нормативна уредба. И в крайна сметка заинтересованите страни, всички участници в процеса трябва да понесат отговорността сега. Както виждате, няма ефективен контрол, няма система на санкции и, и колкото и да е добър един законодателен акт един нормативен акт, това не е достатъчно. Пазара ни трябва да е конкурентен, но в същото време трябва да гарантираме безопасността на пациентите. Много проблеми има и с наблюдението на пазара. Трябва да се проверяват производителите, трябва да се проверява както да се проверяват както процесите, процедурите, методиката, така и качеството. След като се оповести един а, продукт и, запо... и се пусне на пазара, трябва да продължат да се правят проверки. Необходима система за предупреждаване, за, за ранно предупреждение. Сега, а, не съм съгласен с това, което предлага господин Крамер. Мисля, че това ще ни, е, ще ни отведе ще по един доста успасен път. Петър Лизе. Благодаря, господин председател. Благодаря много на Дагмар Ротперент за работата и благодаря и на а, колежката Макинес, която направи някои бележки от името на НП, които аз поделям. Е, би трябвало да увеличим информацията за пациентите, така че да ги защитим по-надежно. Дагмар е, и аз е, в двете ни досиета ще свържем предложенията си. Ще има и паралелни предложения по отношение на директивата. Струва си да включим така, съвместна работа, ще засилим и ролята на експертизата. Дали е, формулировката ще остане същата или ще я променим, е, във всеки случай ще прецизираме предложението на комисията. По отношение на еднократната употреба, мисля, че е, това би трябвало да бъде, така да се каже, е, нормалният, обикновеният е, случай е, и в някои случаи само да се предвижда отклонение. Съгласен съм с колежката Макинес. Нямаме нужда от държавни органи, които да по централизирана процедура да пускат на пазара изделията. Има все пак известни различия между пазара в САЩ и в Европа. Да, Скандали има не само по отношение на медицинските изделия, но и по отношение на лекарствени средства, да кажем, спомнете си за хапчетата против запременяване, медиатора и така нататък. Наскоро имахме такива случаи. Необходимо ни е, е незабавно действие. В никакъв случай не бива да допускаме някакви удължавания на сроковете, така че тук не съм съгласен с докладчика. Хорст Шнелхарт. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Много о, прилично е предложението, ако мога да използвам тази дума, която предлага докладчика. Добре, е, може структурата да се промени, е, главите малко да се поразбъркат. Е, не знае дали това ще допринесе за повече прегледност, но няма страшно, ако се направи. Изхождам във всеки случай от практиката. Производителят предвижда и желае всъщност само еднократна употреба. В повечето случаи медицинското изделие е направено така, че да може да се употреби само веднъж. Употребиш ли го веднъж, след това трябва да си закупиш ново и да използваш ново. Аз лично е, съм за многократната употреба, включително и при катетри и така нататък. Е, това е очевидно различен подход, зависи от начина на е, използване на изделията за многократна употреба и от начина по който производителят произвежда е, съответното изделие. Според мен е, би трябвало да има е, възможност и за изделия за многократна употреба, като съответните компетентни органи ще проверяват естествено дали изделието е подходящо за многократната употреба. Във всеки случай, е, някои от предложенията не ми изглеждат много разумни. Е, специална процедура за пускане на пазара за определени изделия е, може да се предвиди, но инак чак толкова радикални изменения, колкото предвижда докладчика, ми се струва, че не е необходимо. При всички положения това, което предлагаме, трябва да не пречи на практиката. По отношение на контрола съм съгласен, той трябва да бъде по-силен, интензивен, по-строг. Не само внезапни, но и планирани проверки трябва да се извършат. Във всички държави членки това трябва да бъде, така да се каже, стандартът. Това е начина да предотвратим скандалите и е, да предпазим пациентите колкото е възможно по-добре. Освен това, един орган в Европа, който да извършва е, контролът, е, не е излишен. Това е моето мнение. Така, благодаря много на последният оратор. А сега а, е, поздравявам господин Сану, който е новият директор. Миналия път а, е, бях, бяхте изпратили ваша заместничка, тъй като присъствахте на международна конференция. Много се радвам, че днес мога да ви поздравя тук и ви давам веднага думата. Much, uh, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, дами и господа. Тъй като за първи път съм при вас, искам да кажа, че ми е даден много ясен мандат от моя политически ръководител, че това е предложение, което преразглеждаме именно защото искаме да увеличим безопасността, сигурността на пациентите. Именно с тази мисъл а, са направени всички предложения. Ние а, взехме предвид полуките, не а, на последно място а, а, скандала с имплантите и въпрос е а, а, а, докъде сме стигнали с плана за действие. И позволете ми, ако имам достатъчно време, на това да се спра накрая. Сега по повдигнатите въпроси. Разбира се, пазарното а, а, разрешаване е един от най-важните въпроси. Как а, да увеличим, а, без, подобрим безопасността на пациентите? А, ние сме благодарни а, на докладчика а, за полезните семинари, които организира. Какво предлагаме ние? Предлагаме нещо, което цято цел е увеличаване на подобряване на безопасността на пациентите. В, в оценката на въздействието, направено от комисията, е ясно, че това няма да стане автоматично. Значи не става дума само за конкурентоспособността на отрасъла, която е важна, защото а, тук се отклоняваме значително от тази философия и можем да работим и по други аспекти на предложението, за да подобрим безопасността на пациентите. И а, ако направените предложения се окажат а, уместни, те наистина ще увеличат безопасността. Много от идеите, които се споделят, са много логични. Но тук става дума и за това, което е възможно да се направи. Дали ще се използват еднократно или многократно апаратите и други въпроси заслужават внимание – е, но трябва предложенията да бъдат е, наистина приложими. По 21 правило. Е, нашата цел е не обязателно да става дума за продукти, които нямат, на които не носят рискове. Става дума за увеличаване на безопасността при тяхното използване. По отношение на клиничните проучвания, е, Тази въпрос много кратно беше обсъждан. Комисията е, внимателно следи всичко, което се казва по този въпрос, но очевидно е, трябва да има да се вземат предвид предложенията в, от клиничните изпитания, когато става дума за уведомяването. Да, необходимо е онези, които ще се занимават с това, да бъдат добре подбрани и да има достатъчна прозрачност. Съгласни сме с всичко, което се казва за относно информацията и тя да бъде по-достъпна. Надзора на пазара също е, има ключово значение за прилагане на законодателството. И много от направените предложения за нас са приемливи и с удоволствие ще направим корекции в различните видове информация, която трябва да се предоставя. По отношение на реда, на главите, според мен това е в първомощата на вашият комитет да подреди главите по логиката, в която смятате, че а, отговаря на най-съществените цели на предложението. Какво се случи от миналата година насам? Както знаете, и това е свързано с някои от повдигнатите въпроси. След като а, скандалът избукна, ставаше дума, става дума за една измама. А, е, и а, въпросът е дали предложенията а, които бяха направени, дали те биха предотвратили този е, скандал, дали биха предотвратили тази измама, ако още тогава имахме законодателство, което се предлага сега. И отговорът на този въпрос е положителен. Е, взехме предвид е, всичко, което стана и е, затова е, се надяваме, че такъв подобни скандали няма вече да има след като е, законодателството бъде прието. Направили сме всичко, каквото обещахме. Добавихме възможността за национален одит. Вече сме провели одит в четири страни, ще продължим и в други в най-скоро време. Когато става дума за критериите, за проверките, които органите, които бъдат уведомявани, трябва да направят, Подготвили сме съответни мерки и смятам, че след някой друг месец ще бъдем готови да ги оповестим. В момента подготвяме доклад, документ, който ще бъде, надяваме се, готов а, до лятото. А, и там ще се опише всичко, което трябва да бъде направено за изпълнение на плана за действие. С удоволствие ще го представим пред вашата комисия, ако това е необходимо. Оценката е, че 60 до 70% от това, което е залегнало в плана за действие, вече са изпълнени. Благодаря. Аз, разбира се, не мога да а, е, е, е, реагирам а, на всичко, което се каза. Но какво е главното? достъпа до пазара. Искам да подчертая още един път колко важно е колко важен е тайминга, колко важно е ритъмът, с който се извършва нещо. Сега са необходими до 4 месеца, за да стигне до пазар един продукт. Сега, като комисията предлага да добавим още 3 месеца, значи ще станат общо 7 месеца. Моето, значи тук сумата, цифрите са много ясни. Аз предлагам централизирана процедура. Е, за продуктите, които ще бъдат разрешавани от националните власти. Там се предвиждат 7, е, за месеца за децентрализираната, а за, за централизираната процедура 9 месеца. Значи Става дума за, един и същи, за едни и същи срокове. Няма да има никакво забавене на пускането на а, медицинските продукти на пазара. А, те, които казват, че това ще отнема 3 години, направо говорят неистини. Няма подобно предложение нито от наша страна, нито от страна на а, организациите на пациентите. Това знаят всички. Просто това е един лобизъм, който е, използва подвеждащи аргументи. Сега за е, децентрализираната и централизираната система. Е, много хора говориха по този въпрос, включително и Антония, но трябва да кажа, в, моята, в моя проект трябва да кажа, че аз говоря за всички продукти, включително всички продукти от трети клас. Става дума за 20%. 20% от всички продукти, които са на пазара. А, това не трябва да се забравя. Мисля, че Питър Лизе спомена спомена вторият клас. Не знам как да го дефинираме. Но аз мисля, че всички материали, които се имплантират и които остават в човешкото тяло, всички материали, които имат активни субстанции, трябва да бъдат подложени на подобна процедура, подобна на онази, която се предвижда за фармацевтичните продукти. А, дали ще бъде инсулин, дали ще бъде някакъв а, а, медикамент, който разрежда кръвта ви, за да се предпазите от тромбоза и така нататък, всичко това трябва да бъде обект на една такава процедура. Било централизирана, било децентрализирана. Не това за мен е важното. Важното е, че трябва да диференцираме между а, примерно някакъв лейкопласт или, или а, игла а, а, за спринцовка и а, имплант а, на бедрената става, който остава в тялото. Всяка друг подход е неприемлив. Като става дума за органите, които ще бъдат уведомявани. Наистина, трябва да направим нещо от, от, от, за тях. Но ако не направим нещо за а, уменията на място, винаги ще трябва да разчитаме на подизпълнители. Как контролираме подизпълнителите? Ми просто не можем да ги контролираме. И националните власти не могат да контролират тези подизпълнители. И тук се крие голям риск от провал. Направо катастрофа. Как можете да дадете разрешение за нещо, ако то не е проверено от доктор, от фармаколог. Как може, може някой да разреши продукт, който остава в човешкото тяло, трайно остава, и разрешението да се даде от някой, който няма никаква представа как би реагирало човешкото тяло. Това е неприемливо. Не е приемливо тези органи, които ще издават тези разрешения, да бъдат само така някакъв а, общ събирателен, събирателен орган, който ще извършва надзор над пазара, а, след като нещо вече е пуснато на пазара. Но кой плаща за всичко това? Ние плащаме. И плащаме за нещо, което няма да бъде необходимо, ако разрешенията за пускане на пазара се издават а, така както трябва. Ако имаме добре уреден достъп до пазара, тогава, а, тогава няма да има нужда от такъв надзор. По отношение на продуктите за еднократна и многократна употреба, на мен ми е все едно как ще се решава този въпрос, но ние трябва да знаем, че когато става дума, че когато нещо е обозначено за еднократна употреба, то трябва след това да бъде а, да отиде за рециклиране. А, знаете, че много такива обаче продукти много, се, ги мият и ги използват повторно. Всички, които мислят, че знаят или твърдят, че знаят как един ендоскоп, миниатюрна камера, която се вкарва в стомаха ви и, и се предполага да бъде използвана еднократно за един, на един пациент само, не е така. И никой няма представа и не знае, нито вие, нито аз не знаем колко пъти се използва този инструмент. Само се надяваме, че той е достатъчно добре или рециклиран, или дезинфектиран, иначе ще, бъдете, ще им се инфектира следващият пациент. Защо има толкова много болнични инфекции? Затова се нуждаем от по-добър контрол върху използването на антибиотиците. За мен нещата са ясни. Ако нещо е за единократна употреба, трябва да се използва един път някои казаха, не, производителя трябва да определя това. А кой тогава? Именно производителя трябва да определи и да докаже защо нещо е за еднократна употреба. А, а, може иначе става дума за начин на печатане на пари. Не може а, производителят да му се допусне да твърди, че нещо е обязателно за еднократна употреба, без да го докаже че това е наистина така. Ако нещо а, може да се използва многократно, трябва да се допуска то да бъде обозначено за еднократна употреба. Защото става дума, че а, а, става дума за, става дума за уреди, които уреди, които са инструменти, които са обозначени за еднократна употреба, пък се използват многократно. И добре, де, какъв е? Кой печели от това? Трябва, значи, това си този въпрос да бъде ясен. Кое е за преработка, кое е за еднократна, кое е за многократна употреба. Госпожа Масе е напълно права, прозрачността е много важна. Но искам да кажа нещо на госпожа Лепаж. И госпожа Лебазина също за скандалът. винаги може да имаме престъпни действия. И хиляди инспектори да имате. Трябва да сме сигурни, че надзора, предварителният надзор преди пускането на нещо на пазара е толкова строг, че да се затварят всички възможности за подобни, подобни измами. Не трябва да накоплатецът да плаща за нещо, което всъщност е отговорност на производителя. Благодаря. С това приключихме обсъждането на, на тази точка. На 13 май е крайният срок за внасяне на измененията. Удължихме го малко. След това на 19 май ще обсъдим и измененията и на 10 юли ще гласуваме в комисията. Най-вероятно в пленарна зала докладът ще влезе през септември. А сега преминаваме към втората част на тази тема. Е, докладчик е Петър Лизе. Той ще е, поднесе нещата в съответната форма. Той ще ви информира. И така, благодаря господин председател. Благодаря първо на докладчиците в Сянка. Ние проведохме няколко срещи с тях, които бяха конструктиви Докладчик в сянка от е, групата на социалисти и демократия Дагмар Радберент, така че имахме възможност е, да е, съгласуваме подхода към двата доклада. Нещата са малко по-сложни и за това ще ви кажа, че става дума за всички диагностични медицински изделия, които не са предназначени за употреба в човешкото тяло. Тоест, става дума най-вече за тестове, само тестове и така нататък. Следващият път бихме могли да разгледаме нещата в е, обратния ред, защото инак е, е, човек остава с впечатлението, че диагностиката не е чак толкова важна. Всъщност, средствата за диагностициране не са малката сестра, така да се каже, на медицинските изделия, тъкмо обратното. Те са родителите защото без добра диагностика най-често нямате и до добро и ефикасно лечение. Това е, е съвсем ясно. Тук е, се сблъскваме с същите проблеми, както и при медицинските изделия. Има тестове на пазара, които не отговарят на нашите очаквания за качество. Има тестове за ХИВ, е, които успокояват пациента, няма е, вирус, е, само че е, има вирус, се оказва по-късно и вие знаете как, колко неприятни могат да бъдат последствията. Имаме и експерти в областта на генетиката, които твърдят, че когато изпратиш една и е, съща проба е, в четири лаборатории, можеш да получиш е, четири различни е, резултати. Тоест, е, съвсем ясно и на практика е доказано, че тези е, тестове за спин, за наличие на хив в кръвта не са надежни. Това не означава естествено, че ние ще продължим да търпим тези нередности на пазара. Длъжни сме да направим необходимото. Казано бе и в доклада на Дагмар Ротберент, че комисията предлага доста големи подобрения и аз мятам, че наистина това представлява съществен напредък, ако успеем да го приложим на практика. Но бихме могли да подобрим нещата и малко повече от това, което предлага комисията. Аз смятам, че ние поставяме твърде високи изисквания към е, предприятията, към производителите. Ако става дума за малко и средно предприятие, което, да кажем, има само 4-5 години опит, е, е, или да кажем нужното звено в някакъв институт, и в университет, не можем да се осланяме единствено на тяхната преценка. Няма надежни научни изследвания, е, клинични изпитвания, така че в това отношение споделям е, мнението на Дагмар. Трябва да има е, орган, който да осигурява качеството. Сроковете. Комисията предлага 3 години за и 5 години. Аз предлагам да се ускорят, да се съкратят сроковете, да ускорим процедурата, за да можем по-бързо да разполагаме вече с новата система. Няма нужда да чакаме 3 години, за да се подготвят всички, включително и ЕМА, да кажем, за новата система. Пледирам за по-кратки срокове. Клиничните изпитания вече бяха споменати. Аз подкрепям предложенията на комисията по същия начин, както и Дагмар Род Перент. Използвам абсолютно същата формулировка за защита на малолетни и непълнолетни лица за сроковете. Ще говорим и за клиничните е, изпитания с докладчик е, по предишната тема, за да имаме съгласуван подход, както ви казах. Предлагам е, специално да се обърне внимание на малките и е, средните предприятия е, по отношение на превода на оценката за съответствие и съответните документи за е, диагностичното изделие инвитро. Е, мисля, че не е необходимо е, да се предвижда превод на всички езици. Е, достатъчно е един език, официален език важна тема е и е, вътрешните е, тестове. Е, комисията предлага тук е, да се опрем на съответната директива. Аз разговарях с колеги, които са експерти в тази област. Дали все пак не можем да облечим малко нещата от гледна точка на специалистите, които е, провеждат определени изследвания и изпитания, най-вече е, по отношение на определена категория диагностични е, средства, бихме могли да предвидим определени класове или категории, да кажем, не търговски тестове, в случаите, в които, да кажем, става дума за специализирано е, изделие, предвидено само за едно определено е, лекарствено средство, в такъв случай, така да се каже, ми се струва, че дерогацията не бива да бъде чак толкова великодушна, когато говорим за вътрешните тец, тестване за, или за самостоятелно извършеното тестване на място. А, освен това, делегираните актове са важна тема. Комисията предлага е, твърде много делегирани актове. Аз смятам, че в редица случаи е уместно да помислим за процедурата за съвместно взимане на решение. Тук са представители на комисаря Бърш. Аз смятам, че е, няма да променяме естествено цялото законодателство в тази област, е, но пледирам и към представителите на Генерална дирекция Сенко да помислим все пак е, и за това, че в някои случаи трябва да поставим е, по-високи изисквания. Щом не желаем повече скандали или желаем по-малко скандали, да бъдем е, реалисти, е, не бива е, да минава, кажи да че всичко по линията на делегираните актове. Отказали сме се от комитологията, но тогава процедура за съвместно взимане на решение. Това е моето предложение. И още веднъж е, темата е информирано съгласие, за която сме говорили многократно. Е, говорих и с е, експерти от Съвета на Европа, и на ОИСР, и на Европейското сдружение за човешка генетика, които твърдят, че особено при ДНК тестовете е много важно да се е, е, консултира е, човек. Това е изключително важно. За съжаление в интернет ще срещнете много несериозни е, оферти. Ще срещнете и така не, нерегистрирани е, търговци и в някои случаи, е, да кажем, е, трето лице, съседа или приятел или някой друг изпраща генетичния материал в някаква лаборатория и после се оказва, че всичко това се включва в е, диагностиката на пациента и в е, лечението. Заедно с експерти поговорих за това, което трябва да предложа и желая да предложа. След това и с колеги поговорихме по новото предложение. Ще го променим отново, за да стане по-добро и издържано от всички от всяка гледна точка. Във всеки случай, на всяка цена държим на информираното съгласие, защото то представлява жизненно важен елемент и е част от хартата на основните права. И така, сега докладчиците в Сянка би трябвало да са се споразумяли за това как ще е, действат от тук нататък. Аз във всеки случай се е, осланям изцяло на двамата докладчици. Дагмар Радберент, аз съм съгласна с казаното от колегата Лизе. Сигурна съм, че предложението на комисията е, представлява значително подобрение в сравнение с действащата в момента уредба, но би трябвало отново да видим нотифицираните органи, какво ще направим с внезапните проверки? Дали формулировката е подходяща, дали трябва нещо да променим, дали е на лице е, и необходимото финансиране. Предвидили ли сме финансови средства? Аз съм съгласна с колегата Петър Лиза, че качеството на работа на нотифицираните органи трябва да се подобри. Трябва да знаем, че можем да се осланяме на тези нотифицирани органи, че те разполагат със съответния ното експертно ноу-хау и имат съответните правомощи. Не можем да предоставим всичко на подиспълнители. Това е голям риск. Съгласна съм и по отношение на информираното съгласие и там, където има различия, мисля, че можем да се споразумеем по-нататък. Сроковете е следващата тема. Аз смятам, че на друга процедура в никакъв случай няма да води до забавяне на прилагането на новите разпоредби. Що се отнася до вътрешното тестване, самостоятелното тестване, не съм абсолютно сигурна. Първо, че съм разбрала всичко добре. А освен това, не съм и напълно уверена, че дерогациите, които предвижда комисията в това отношение, не са добро предложение и че трябва да проявим особено внимание тук и да променим нещата. Така че трябва да поговорим с докладчика по тази тема. Господин Лизе спомена за това, че би трябвало тестовете, които се провеждат е, само от, една, е, е, от един институт, да се променят, е, да се регламентират е, по друг начин, че и ДНК тестовете трябва изискват е, по-друга уредба. Да, когато става дума за самотестване, за тестване на място, ми се струва, че трябва да изясним помежду си нещата най-вече и очевидно това ще бъде тема на следващите ни разговори с докладчика. Господин Лиза не говори за обхвата. Струва ми се, че комисията е пропуснала генетичните тестове и тестовете свързани с определени възрастови групи. Тук трябва да се поработи и допълнително. Няколко думи е, и за процедурата. Аз съм последната, която ще защитава комитологията. Е, вие знаете, че в рамките на комитологията не можехме да постигнем е, съществени промени е, и то по този прозрачен и ясен начин, е, към който се стремим е, Делегираните актове и актовете за изпълнение са предвидени в Лисабонския договор. Така че, когато става дума за бърза процедура, за ускорени е, действия, нямам нищо против делегираните актове. Законодателната процедура, дори когато текстът е само от три члена, всъщност предвижда съгласието на нашия парламент. Всичко се разглежда от е, съответната парламентарна комисия, от е, пленарния състав на парламента. Докладчикът е, има колкото желая време, има време за преводи и така нататък. И повече от 9 до 12 месеца трае процедурата понякога. И или най-малко 9-12 месеца. Това е действително твърде дълъг срок. Нека да предвидим, поне в случаите, в които е необходима е, ускорена процедура от гледна точка на пациентите, да предвидим и възможността за делегиран акт, защото това ще ни даде възможност за бързо действие. Благодаря. Колегата Тейлър има думата. Добър ден. Искам първо да благодаря е, на доктор Лизе за е, проекта на доклад. Е, има някои сериозни изменения и подобрения в сравнение с текста на комисията. Сега, не всички изменения разбирам. Защо са внесени, някои все още ги преценявам. Три неща обаче искам да споменя, спомена. Във връзка с клиничните данни, съгласна съм, че трябва да се, да се оптимизира структурата на информацията от, кли, от клиничните изпитвания. Шеста глава трябва да се е, разгледа по-внимателно, за да е сигурно, че заинтересованите страни могат да изпълнят тези изисквания. Професионалистите в областта трябва да разполагат с достатъчно време, за да вземат решение промените в наблюдението и нуждата от е, одобрение на, ети, на базата на етични съображения. Мисля, че има смисъл от това, но трябва а, е, да се разгледа това допълнително. Не съм сигурна, че има смисъл от предварително оценка, от предварително одобрение. А, е, мисля, че изключването на клас D а, може да доведе до сериозни проблеми. Изделията от клас D често се използват за установяване на излагане на опасни, опасно въздействие. Так, не мисля, че клас D трябва да се изключва. Това не са изделия, които се продават свободно в мрежата, така или иначе. Броя на пациентите, за които се ползват, също така е твърде малък. Сега, при, при а, нововъзникващите патогени, това е много важно. А, а, свинския грип е един а, такъв а, пример. Не съм сигурна, че предпазните мерки са достатъчно а, строги, достатъчно надежни. Има доста тревоги във връзка с диагностицирането на, на състояния, които могат да доведат до психологически стрес, например заболяването на Хантингтон. А, не знам доколко е, е уместно да се въвеждат на европейско ниво генетични изпитвания. По-скоро трябва да се заложи на субсидиарността. Мисля, че въвеждането на условия за а, самостоятелните, собствените изпитвания, навлиза в компетентността на държавите членки. При нас, например, деца. А просто бързам, защото нямам време. Сега следващия въпрос. Как се определя изделие за целите на регламента? А, доктор Лизе а, е, е обогатил това определение така щото да има а, преки и косвени ползи за здравето а, от изделията. Аз ще трябва малко по-внимателно да погледна този вариант. Сега, а, класификацията на базата на отделни заболявания и генетични а, данни пак трябва да се види. Може да има изделия, които могат да определят а, а, предразположеност, например, от, от, от, при отделни пациенти. А, много ще се радвам да се запозная с а, становищата на докладчиците в Сянка също така по тези въпроси. Сега следващия оратор, заповядайте. Благодаря. Господин председател, на немски ще говоря. А, не, извинявам се, на датски. Благодаря на Петър Лиса за добрата работа и за това, че ни включи е, от самото начало в е, обсъждането на досието. В началото реших, че нещата всъщност не са чак толкова сложни и бързо ще приключим с работата по това досие, но се оказа, че действително е, темата е сложна. Благодаря много на Петър Лиза за всичко, което той е направил като подготовка по темата. Струва си да направим е, е, ясно разграничение между е, изделията за е, самотестване, самостоятелно е, тестване от пациентите и е, изделията, които се използват за тестване на е, пациенти от е, специалисти. Е, всичко това е много добре описано и разграничено от е, Петър Лизе харесва ни това, че е, Петър Лизе подхожда прагматично е, към е, уредбата в този случай и желая да съкрати срока. Пет години действително са прекалено дълъг срок. Няма нужда от толкова дълъг срок. Това ще обезпокои и пациентите. Дагмар вече посочи необходимостта от бързи действия в някои случаи. Съгласни сме и с информираното съгласие, е, което трябва да бъде включено в предложението. Би трябвало да разглеждаме и клиничните изпитвания. Тук, както и в предишната тема, за която отговаря Дагмар. Много пъти сме говорили за прозрачността. Думичката прозрачност е, почти не се е споменавала от друг, освен от е, представителите на зелените. А това е всъщност ключовото понятие. Е, то е определящо и когато определяме нещата за тестовете и когато говорим за процедурите за пускане на пазара пълна прозрачност. На това държим много в моята група. Естествено, експертите ще имат възможност след това да извършат своите проверки, но при всички положения процедурата трябва да бъде изключително прозрачна. Не е необходимо да разводняваме нещата и да ги е, замъгляваме с тези предварителни е, проверки преди пускането на пазара. Не, Важно е естествено да спечелим доверието на гражданите. Лекарите много често казват, че е, пациентите отказват, да кажем, да използват определени е, диагностични изделия инвитро, тъй като смятат, че не са надежни и се позовават на съответната информация, която са намерили или са получили от друг. И така, бързата процедура, която да включва е, все пак достатъчно гаранции за е, безопасност. Естествено, че това предпазарно изследване е важно, е, особено когато става дума за изделия с висок риск. И е, не бива в никакъв случай да допускаме каквито и да било варианти. Трябва да затворим всички вратички за е, прикриване на е, лошите изделия е, там, където има е, очевидно достатъчно данни за неверни резултати от пуснатите на пазара продукти. Е, възможностите за контрол, да. От една страна бързо пускане на пазара, но същевременно прозрачност и контрол, така че да имаме достатъчно гаранции за безопасност. Естествено, че нито едното, нито другото ще ни дадат гаранциите за безопасност. Така че прозрачността всъщност е най-добрата гаранция и за пациентите, и за лекарите. Благодаря ви. Колегата Крамер. Благодаря. А, пардон. Ще бъда съвсем кратък. Благодаря на докладчика. Благодаря му и за сътрудничеството с докладчиците в Сянка. Неговите предложения подобряват предложението на комисията. Докладчикът смята, че е едно по-забавено предаване е, и прехвърляне на правомощията върху комисията е, ще бъде по-подходящо. Трябва да потърсим уравновесен подход по отношение на сигурността и качеството от една страна и потребностите на здравеопазването. От друга страна, когато е, говорим за модерно здравеопазване, трябва да имаме предвид върховите постижения в медицината, в медицинските центрове, но също и превенцията е, в рамките на е, първичното, първичните здравни грижи, да кажем, а, а, примарни пече. Дякую. Профилактичните прегледи, тестовете на пациентите и така нататък. Благодаря ви. Така, няма други докладчици в сянка, които желаят да вземат думата. Сега давам думата на комисията. Thank you very much, Mr. Благодаря. господин председател. Благодаря и на депутатите за това, че споделиха мненията си. А, сега, независимо в какъв ред ще се разгледат а, предложенията, те са еднакво важни. И, и според нас това е така. Както казахте и вие в началото. А, отбелязваме и ценим много от нещата, които казаха докладчика и докладчиците в Сянка. Сега, въпросът, който най-често се повдига, става въпрос за нотифицирания орган. Господин Лизе каза, както и при клиничните изпитания, е, да, определено при изпълнението на изискванията трябва внимателно да се видят разпоредбите. Сега а, трябва да съгласуваме това, което се предвижда в двете е, предложения. По въпроса, който е особено деликатен, който повдигнахте за информираното съгласие при някои изпитвания, като например за ДНК, да, ние смятаме, че това е определено особено деликатен въпрос и, и всякакви подобрения на тия разпоредби биха били особено полезни и а, ги приветстваме, защото а, трябва да направим всичко възможно, а, максимално добре да е разписана тази разпоредба, защото такива изпитвания ще стават все по-разпространени в бъдеще. Вътрешното, вътрешно-клиничното изпитване, ние виждаме смисъл в това а, да се а, предвиди диагностика на а, партньорите и придружаващите лица а, по обхвата на някои от изпитвания. Да, смятаме и ние, че има нужда от пояснения. Трябва да се види кои изпитвания ще спаднат към определението на медицинско изделие, така че ще трябва, да, добре би било да се подобри и там да се прецизира текста сега. После преходния период Съгласни сме с вас, но е, е изключително важно правилно да се подходи е, към този въпрос 18-те месеца, да, за да могат да се регистрират стопански субекти и изделия. И е, е, е, е много важен срок. Трябва да се уверим, че ако съкратим срока, не, е, не сме в, не, в разрез с целите си. Един а, а, вариант е, е, е, е това да се обмисли, е, когато има достъп до Юдамет вече. Сега по отношение на делегираните актове. А, ние не се отклоняваме от това, което е, което е договорено от законодателните органи. Така че. Е, е, ще направим всичко възможно да осигурим приемственост. Понякога делегираните актове е, всъщност са по-бърз и ефективен инструмент, но законодателните органи ще трябва да решат. Благодаря. И сега господин Ли за докладчика да приключиме е, дебата. Да, благодаря господин председателю. Благодаря и на докладчиците в Сянка и на комисията за коментарите. Сега ще се изкажа съвсем накладко. Това, което каза госпожа Род Берент за вътрешните тестове и изпитвания е, е, е така. Трябва да го разгледаме внимателно. Една и съща цел имаме всички. Не искаме да се компрометира безопасността, но ако, но ако няма възможност да се гарантира тая т.е. безопасност, нещата ще са единствено в ръцете на болниците, на клиниките. Знам, че има разнобой в мненията и ние ще се опитаме да достигнем до компромиси. Госпожа Тейлър каза, че това, което аз предлагам, не е достатъчно. Други пък твърдят, че това, което аз предлагам, е твърде много. Но естествено, аз съм готов да обсъдя всичките тези въпроси и моменти, така че да стигнем до компромисни изменения. Аз не, не съм говорил за приложеното поле, мога да обясня това. Госпожа Рот Берент зададе въпрос обаче в тая връзка. Защо? Защото е доста трудно. Ако има едно изпитване на някакви физиологични процеси в човешкото тяло и е, ако се използва това изпитване, този е тест, и трябва да, за, за целите на този тест трябва да се подложите някаква на диета и по такъв начин да отслабнете като страничен ефект. Или пък ако се налага да, да отслабне лице, защото е с наднормено тегло и по, лекарско, по лекарски съвет се налага да отслабне. Така че ако а, тестът не е особено сериозен и диетата не почива на някакви научни изисквания, а, това пак представлява, представлява не по-малък здравен проблем, отколкото един тест, който не дава надежни резултати, верни резултати. Не мисля, че това трябва да остане област извън регламентиране, извън регулация. Трябва да се регламентира. Метаболизмът, физиологичните процеси в човешкото тяло винаги трябва да са в основата на решенията. Така че много трябва да внимаваме, когато отразяваме тези аспекти в регламента. Няколко човека говориха за информирано съгласие. Аз искам да благодаря на някои от докладчиците в Сянка, както и на комисията за подкрепата. Ребека Тейлър каза, че навлизаме в правомощията на държавите членки и е, сме в противовес на субсидиарността. Да, разбираемо, че това се казва от Великобритания, Великобритания има не един проблем с хартата на основните права, например, но а, а, въпреки, че те имат право на изключение, изключението на а, а, Великобритания не включва а, трети член. Това е един принцип, който е еднакво а, задължаващ за всички държави членки. Така че ще трябва да се съобрази. Да се съобразите. Хартата за основните права а, а, залага някои принципи, които трябва да се зачитат в областите, където има правомощия Европейския съюз. При такива тестове а, а, информираното съгласие е, е по-скоро задължение. Това е наше задължение и трябва да го уредим законодателно. Именно за това сме тук в момента. Е, да, трябва да видим каква ще е формулировката, защото ако трябва въпрос за, става въпрос за генетични изпитвания а, при а, а, диагностика на, а, на партньори, придружаващи лица, тогава това може да бъде необходима стъпка, за да се потвърди а, диагноза или назначено лечение за а, а, болен пациент. Това не е основна процедура обаче. Така че трябва да внимаваме с това каква информация се казва на един 20 годишен пациент, например, пациент болен от Хантингтън. Как да се поднесе тази информация? Можем ли да им кажем, че ще умре, вие ще умрете? Това е много деликатен въпрос. После следващия въпрос за прозрачността, а, че е, да, наистина трябва да са подобни правилата, както и при клиничните изпитвания. Благодаря и на благодаря и за експертните становища на други колеги. Не знам точно как да бъде уреден как да се формулира въпроса за прозрачността и е много трудно да се постигне компромис между а, необходимостта от прозрачност и а, поверителност на данните за пациентите. Естествено, че ако оповестим всички данни, дори да не се дават имената на пациентите, ако става въпрос за хора с редки заболявания, много лесно ще се установи за кого става въпрос. През 2011 година разглеждахме въпроса за защита на личните данни, много а, от колегите бяха там пак, госпожа Род Берн, това число. Повечето, повечето от случаите на а, изтичане на информация, всъщност а, това става заради а, конкурентите. А, освен това има права на интелектуална а, собственост, които също а, а, трябва да се защитават, както и естествено личните данни. Така че по-скоро въпросът е за това как да се задържат данните, как да не се разкриват, а не обратното. Крайна сметка трябва да защитим пациента с разкриването, поставянето на някакви данни. Но с госпожа Вилмот, може би, ще трябва да обсъдим този въпрос. Благодаря на докладчика. 13 май е 12 часа изтича срока за внасяне на изменения. По същия начин е, ще обсъждаме нещата, както и при е, доклада Род Берент. На 10 юли ще бъде гласуването в комисията, след това през септември пленарна зала. Благодаря много на всички, които участваха в тази дискусия. Благодаря и на представителите на комисията. А сега продължаваме с доклада на Холгар Крамер за леките търговски превозни средства. Много моля всички, които няма да участват в тази дискусия, да напуснат бързичко залата. Инак ние ще се радваме, ако те останат и се интересуват и от следващата тема, естествено. И така давам думата на докладчика. Той може да изложи своите виждания и да ни въведе в темата. Няма да осложнявам живота на никого, така че в рамките на големия дебат за моторните превозни средства включихме и дебата за различни видове е, превозни средства, но изключихме тогава новите лекотоварни търговски превозни средства. Решихме, че ще ги разглеждаме отделно. Естествено, че когато говорим за, е, изобщо за търговски превозни средства, е, можем да използваме част от е, аспектите, които обсъдихме тогава и които включихме в е, правния акт. Е, Междувременно вече многократно сме обсъждали е, всичко, което засяга е, леките превозни е, търговски средства. Измененията са много по-малко, отколкото аз очаквах по принцип, че ще постъпят основните теми, по които има изменения, са свързани с целта за 2020 година. Някои от измененията предвиждат по амбициозни цели по същия начин, както и при е, леките е, автомобили. И тук обаче смятам, че нещата трябва да се съгласуват. Трябва да мислим естествено и за периода след 2020 година. Би трябвало да предвидим по-ясни категорични мерки, за да можем да подготвим и производителите и економиката за това, което предстои. Най-късно 2017-2018 година би трябвало да знаем какво ще предвидим. По отношение на суперкредитите, аз лично винаги съм смятал, че те са един полезен инструмент и трябва да останат да действат и след 2020 година. Има обаче изменения, които предвиждат заличаването им. Знае, че това е спорен въпрос. Също времено, така, цикъла на тестване също очевидно вълнува много хора. Той трябва да бъде съобразен с цикла на тестване и при другите категории автомобили но е, тук става дума за все пак за една по-специфична категория, така че цикла на тестването не е, изисква малко по-дълго време и затова аз предвиждам оставане на суперкредитите. Очевидно тук ще търсим компромис. Салватаро Тартарела сега има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че Трябва да изчакаме резултата от срещата на докладчиците в Сянка, които ще обсъдат е, компромисните изменения. А, също трябва да почакаме и е, резултата от обсъждането на доклада ОМА. Колкото до мен трябва да кажа, че е, целта за 147 грама на, на квадратен километър е не безспорна. По нея не може да преговаряме и трябва да обсъдим този въпрос с колегите. Но други два въпроса, на които искам да се спра накратко. Когато става дума за суперкредитите, вече са внесени няколко изменения по този въпрос. Това е един добър инструмент, ако искаме да насърчаваме разработването на електрически автомобили. И не виждам защо трябва да прекратим действието на инструмента през 2015. Искам да подчертая, че търговските превозни средства, в които, в чето производство се инвестират 26 милиарда годишно, трябва да кажа, че разбирам позицията на Европейската комисия. Но смятам, че е трудно да се приеме нова дата за започването на тестове за превозните средства, които още не са изпитвани и не са пускани на пазара. Трябва е да започне нов цикъл от подобни изпитания през 2015. Това значи, че ще, възоснова на тези тестове ще се заложат нови цели за след 2020 година. Сега, относно позицията на зелените мисля, че днес все още много рано, като имаме предвид кризата, която преживява автомобилостроението в Европа, че е много рано да решаваме какви да бъдат нашите цели за 2020 и след това. Трябва да бъдем внимателни. И е, да разгледаме, се разгледаме въпроса след двете заседания, за които споменах. Благодаря. А сега? Се дам думата. на госпожа Оском. Благодаря. Благодаря на Холгер Крамер за неговата работа. Трудно е, е, господин председател, да бъдем много точни, тъй като въпроса още не е обсъден обстойно. В смисъл, че добре, добре разбрах Холгер Крамер. Внимателно следих изложението. Значи, е, трябва да разглеждаме въпроса с лекотварните търговски проводни средства съвсем, съвсем отделно от личните автомобили. Е, но тук можем да се опрем на решения, които са вече взети за частните автомобили. Например, графикът на тестовете, графикът на изпитанията – може да се опрем на това, което е решено за частните автомобили. Не мисля, а, че трябва да пренебрегваме економическата криза. Тази економическа криза а, е като една оловна тежест, която а, тегне върху европейската промишленост и която а, засяга в пълна мяра всички промишлени отрасли. И за, обаче поради това не можем да ограничим напълно нашите промишлени амбиции. А, трябва да се каже, че ние няма да а, можем да изпълним нашите ангажименти по отношение на промената на климата в дългосрочен план, ако направим това. Затова добре е да се вземат предвид измененията, които се отнасят до нашите амбиции относно опазването на климата. И именно тук е главното в нашето отношение към въпросния доклад. Комисията като че ли поставя по-низки по-низки изисквания към търговските природни средства в сравнение с частните. Това е достойно за съжаление. Мисля, че измененията, които целят постигане на целите, формулирани за 2020, пък и за 2025, са особено важни. Знаем колко сериозно е положението с емисиите на въглероден диоксид от транспортните превозни средства и затова много важно е да мислим с по-далечна перспектива, отвъд 2020 година. А, сега за суперкредитите. Това е въпрос, който ще продължим да обсъждаме, който трябва да продължим да обсъждаме. Благодаря. Благодаря. А сега? Карл Шлюдер. Благодаря. Не разбирам тези 147 грама откъде идват те. Те са възрастна. И а, това поставя на съвсем различна нога Лекотварните търговски автомобили в сравнение с а, частните автомобили. Какво просто искаме да спестим пари на производителите и на потребителите, така ли? Всичко сочи, че трябва да се намалят сегашните предложения, за да може да спестим средства и да помогнем на промишлеността. Знаете, че в китайските иероглифи един има, който една черта е, означава опасност, а друга маска четката въз... благоприятна възможност. И а, не знам а, а, дали а, целите за 2020 година не са една отлична възможност. Нека да не я пропускаме. Защо говориме за криза? А, значи при кризата именно трябва да пестим пари, не да ги харчим за скъпи горива а, когато економиката цъфти, всичко е по-скъпо. Именно по време на криза трябва да инвестираме в бъдещи технологии, които ще ни е, спестят е, средства. Кой ще е, купува тези лекотоварни автомобили в бъдеще, ако те харчат толкова много гориво? Мислите, че в Азия ще бъдат готови да харчат прекалено за горива? Значи, ако ние тук намаляваме нормите, към които се стремим, им правим мечка услуга. Законодателство, се сега законодателство, ако то остане така, в такъв случай нямаме нужда от всичко това. Защо трябва тогава да приемем нови закони и да прахосваме време и пари за нещо, от което не се нуждаем? Но колкото става дума за изпитанията, скандално е, че се заблуждават потребителите по отношение на това колко харчат лекотварните търговски автомобили. това е изцяло против логиката на вътрешния пазар. Противоречи на всички наши закони подвеждаме потребители. И затова трябва да коригираме това положение колкото може по-бързо. Не трябва а, това да бъде инструмент за повишаване на нормите. Трябва да имаме нов цикъл изпитания, за да може потребителя много по-добре да бъде осведомен колко ще харчи неговото превозно средство. Не виждам противоречие между интересите на економиката и околната среда. Двете трябва да вървят ръка за ръка. Нека не изоставяме по-големите си амбиции, защото никой не иска да наложи по-големи разходи на промишлеността. Това няма да бъде от полза за никого. Благодаря, клас Лутер. Сега Мартин Киланен. Благодаря, господин председател. Както винаги, с интерес слушах Мария. Но, но в този случай трябва да кажа, че той е напълно на грешен път. Тук става дума за търговски превозни средства. Много пъти те могат да бъдат олекотени. Купуват се обикновено от предприятия, които имат голям брой автомобили, те не са обременени от различни допълнителни устройства, така че да може цената за тяхното използване да е възможно най-ниска. Значи, в много отношения натискът на пазара принуждава потребителите, производителите да произведат възможно най-малкото превозно средство. по-малки фургони, например, по-малки пикапи, защото по-големите харчат повече гориво и какво ли не. И за това не споделям този. А, е, ентусиазъм да продължаваме да намаляваме това, което бизнеса трябва да плаща. Съгласен съм с решението да се запази тавана за 147 грама. И аз бях докладчик, е, който стигна до тази странна цифра 147 и то беше след е, много преговори, дълги преговори и в тази комисия, и с съвета. И а, накрая стигнахме до тази цифра и не мисля, че трябва да се опитваме да я променим. Заглавието на доклада е условие за постигане на целта за намаляване на емисиите, не мисля, че трябва да го променяме. Това е все още една цел, която няма лесно да бъде постигната. Ако бъде постигната, ще бъдат спестени 50 милиона тона емисии до 2022 променянето на тези цели, според мен, ще бъде неблагоприятно както за промишлеността, и Као може би няма, не го харесва, но особено в условията на економическа криза това няма да бъде приемливо. Може би през 2013 година продажбите на лекотварни автомобили ще бъдат най-лоши, най-слаби от как се води статистика за тези продажби. Това е защото много промишлени отрасли се ограничават в закупуването на такива автомобили много производители на практика губят, на место да печелят. И сега някои от специфичните страни на доклада. Изключенията, които комисията предлага, запасват малките обеми за малките специализирани производители – и аз съм внесъл изменение за разширяване на този упростен подход за най-малките производители, които произвеждат по-малко от 700 автомобила. защото те няма да имат въздействие, въздействие върху емисиите на въглероден диоксид. Те са по-малко от една десета от процента от общото производство, не трябва да облегчим административните тежести, които те понасят. Ще няма да приемем измененията, които заличават, заличават предложението на комисията за намаляване на, на, на бремето, което тегне върху най-малките специализирани производители. Това предложение не е приемливо за нас. Сега, процедурата за изпитанията. Някои тези изменения, които искат да въведат нов цикъл на изпитанията за лекотварните автомобили, трябва да кажа, че това е доста съмнително предложение. Независимо от това, което някои твърдат, знам, че някои биха искали да променят условията, за да е, въведат по-строги изисквания. Е, нещо, което едва ли трябва да се прави. Е, и разбира се, трябва да се пазим от въвеждането на по-строги норми, особено ако застоя в економиката продължава, а, пък нашите конкуренти не са подложени на такива изисквания. това са общите ми забележки. Благодаря на Крамер, Хел Холгер Крамер за докладът. става сега, преди да дам доклада, господин Шлитер иска да каже още нещо за 25 секунди, защото неколцина се позоваха пряко на неговото изказване. ако е по-голям за средства, вероятно емисиите ще бъдат по-големи. Ако стандартите не са достатъчно високи, а, а, няма да постигнем нищо. И разбира се, тук не става дума за забраняване, става дума за по-високи глоби или санкции за тези, които имат по-големи емисии. Благодаря. Е, подобни са сблъсъците е, и тук, е, и различните мнения, както и при леките автомобили и миналата година. В моята политическа група се смята, че още по-малки изисквания към производителите ще се отрази фатално на нашите цели по отношение на CO2 емисиите. И е, ние в никакъв случай не можем да се съгласим с това. Така че е, сектора и на е, лекотоварните полезни автомобили трябва да допринесе за намаляване на емисиите. Комисията във всеки случай е, очевидно предвижда занижени е, изисквания към тях. Е, те са толкова ниски, че е, безпроблемно производителите ги постигат и автомобили не сме се съобразили с действителността. Това казвам и по отношение на целта, която бяхме определили за 2020, така че би трябвало по-амбициозно да поставяме целите. В крайна сметка това е полката, която можем да извлечем от случая, включително и когато определяме цели за 2020. 25-та и така нататък. Суперкредитите е, са неприемливи. Това е просто скрита субсидия за производителите, като е, всичко това става на гърба на потребителите, естествено. Да, е, хубаво би било, естествено, нещата да протичат съвсем положително и нещата да стават така, както човек ги вижда. А, бих искал да попитам а, колежката, кой е в крайна сметка я е казал, че изискванията а, по отношение на производителите са прекалено ниски и че не можем а, да очакваме от потребителите да поемат разходите. Да, а, целият дебат около пределно допустимите стойности очевидно показва, че ние е, поставяме едни пределно допустими стоености, които просто са е, нереалистични. Трябва да поставяме пределно допустими стоености е, за производителите също е, и за производителите на полезните е, лекотоварни автомобили, е, така че потребителите да могат да економисват и разходите за бензин и така нататък. Добре, очевидно използвахме процедурата синя карта тук. Има няколко записали се колеги. Първа е колежката Аюзо, след това Карл Хайнц Флоренц и още няколко. Благодаря, господин председател. Говорим за един отрасъл, който е особено важен за Европа. Огромни усилия се полагат. Това е много новаторски отрасъл, който постига целите, заложените си цели, екологични цели. Това не е, е отрасъл, който трябва да подложим на още по-голям натиск. Трябва ни баланс, трябва да подобряваме околната среда, без да засягаме е, един отрасъл, който е от огромно значение за нашия континент. Очудена съм, че регламентът регламент от 2013 година сега се изменя и още до година ще влизат в сила тези изменения. Да, добре е да се програмират производствените процеси и иновациите, но няма да сме от полза на отрасъла и на промишлеността, ако всяка година сменяме целите. Съгласна съм като цяло с господин Крамер. Трябва да изчакаме да минат, да протекат новите е, пилотни експериментални цикли. Те трябва да се хармонизират в световен план. Така че 175 е, грама трябва да останат. Но за да въвеждаме по-строги изисквания ни трябва повече информация – за да има възможност отрасъла да подхожда новаторски по отношение на свръхкредитите, суперкредитите. Аз съм за тях, но след 2016 година. 50 е, грама обаче не, не е достатъчно. Ако имаме 75 грама, тогава ще можем да включим и е, хибридните автомобили. Това не е най-важното. Не ни трябват нови цели след 2020 година и нека да запазим, запазим суперкредитите. Ще отговоря и на Мартин, всъщност. Нека да си сложи слушалките. Мартин, трябва да ти кажа, че ти действително винаги си много верен на твоята линия. И това, което каза тук, каза и на по време на последната дискусия, която говорихме за леките и товарните автомобили. Наистина, автомобилостроенето на практика преобърна всички наши цели и планове и така нататък. В момента ми се смеят с тези 147 грама понякога се смеят скрито, зад гърба ни. Не, винаги знаеш кой ти се подиграва и кой не. Във всеки случай би трябвало да се получим от случилото се. И още когато говорихме преди няколко години за автомобилостроенето и за емисиите, е, всички викахме, дайте малко повече време да предвидим по-дълги срокове и така нататък. И сега се оказва, че е, така, с един замах се постигат тия цели. Много са, ниско сме заложили тези цели, много е, малки са тези цифри и генералната дирекция е, в комисията би трябвало да бъде по-смела. Автомобилостроенето може да постигне всичко това, което сме постигнали като компромис и ще го постигне без никакви усилия и без да се тревожат особено много. Така че не се влияйте от никакви писма и от опити за лобиране от страна на различни организации и издрушения. Могат да се постигнат целите, достижими са. Не разбирам и аргумента, ние сме в криза и в условията на криза не бива да се правят такива неща. Не. До 2025 година ни остават още колко? 12-13 години. Ако до тогава кризата не е приключила, уважаеми колеги от либералите, е, е, е, ще имаме много по-съществени проблеми от новите цели за намаляване на емисиите на CO2. Така че нека да предвидим а, неща, които действително вече не ни правят смешни. 10 000 автомобила се а, е, произвеждат в Германия, а, е, десетки хиляди годишно. И предприятията са напълно в състояние да изпълнят тези цели. И така е, Мартин Кален, Ако чакаме още 12-13 години, ние ще сме пенсионери. Ако все още сме тук, ще куцаме, ще се подпираме на патерици и със сигурност нещата ще е, се развиват много по-бавно и неблагоприятно за човечеството като цяло. Това бе, е, така да се каже, yes weekend. Юрит Меркерс. Благодаря, господин председател. Мога да се присъединя към е, говорилите преди мен. Това е много важно. Ето, същото е написано тук на първа страница на един нидерландски вестник. Брюксел ще ни зарадва с хубави новини. Изключително важно е потребителите да получават вярна, истинска, цялостна информация. Така че да сме наясно и с, заключенията от тестовете и кога точно ще се въведат новите промени, дали в момента, в който се промени изпитването и цикъла на изпитване, аз мисля, че предложението на нашия докладчик е много добро. Действително, то подобрява предложението на комисията. Също времено се предвиждат и е, европейски е, е, органи вместо 27-те съответни органа, които решават нещата. Ние желаем да заложим на иновациите. Хубаво е, естествено, да раздаваме така захарчета, но от време на време трябва да използваме и към шика. Когато говорим за суперкредитите, и така, при а, лекотоварните полезни автомобили трябва да а, включим и бонуси и а, наказателни точки. Да кажем, ако се постигнат добри резултати при проектирането на новите автомобили, даваме бонус, ако не, наказваме. Благодаря. Накрая на списъка, преди да дам думата на комисията, ще кажа и аз няколко думи. Да, ние трябва да сме амбициозни, естествено, но когато сме пък прекалено амбициозни, вече се изолираме от останалите. вчера имах една среща с господин Штайнер, който е от програмата за развитие на ООН. В е, Дъблин е, също стана дума за това. Е, понякога с твърде амбициозните си цели просто изоставаме по отношение на конкурентно способността. Но не бива естествено да поставяме и твърде ниско летвата, защото ставаме смешни и не можем да постигнем собствените си цели, както се казва. И така комисията. Очакваме с нетърпение е, изявлението на комисията по тази тема. Um, благодаря, господин председател. Благодаря на господин Крамер за това, че обобщи е, съвсем сбито многото изменения. Благодаря и на е, депутатите, които са ги внесли тези изменения. Първо 175 грама целта за 2020 година. Поискали сте от нас да потвърдим доколко е, е изпълнима тази цел. Именно това сме направили изпълнимо е с сегашните технологии и а, на по, с по-малко разходи, отколкото се смяташе преди. Комисията обаче не е предложила нова цифра, нова норма, поради ограниченията на нашите правомощия. Също така, поради факта, че тази норма е заложена съвсем наскоро. Мисля, че трябва да дадем на отрасъла достатъчно сигурност. Ако сме приели една цифра, трябва да я задържим, иначе ще, иначе ще подложи под съмнение отрасла нашите решения, както а, в крайна сметка а, именно тук, в вашия парламент, една зимна снежна нощ се взе решение, се гласува тази цифра и аз мисля, че трябва да се запази. Сега в по-дългосрочен план, естествено, както знаете, има много политики комисията, например Бялата книга за транспорта, пътната карта, от които става ясно, че всичките сектори на обществото, всичките е, части на дялове на обществото трябва да продължават е, да полагат усилия да се намалят е, емисиите на парникови газове. До 2030 година имаме 20% и 2050 30% заложено намаляване. Смятаме, че трябва да осигурим сигурност, увереност за отрасъла, трябва да отправим послания до всички заинтересовани страни, така че да е ясно какви норми, какви цели ще се поставят в бъдеще. Всяка допълнима, допълнителна цел за бъдеще изисква много сериозно обмислене и анализ на технологиите, които ще са на пазара към 2025, 2030 и така нататък. Така че, за да предложим нова а, цел за по-далечното бъдеще трябва да почива на много сериозен анализ. Сега въпросът за суперкредитите. Ние не сме предлагали да се запази режима поради няколко причини. Първо, даваме си сметка, че данните в момента, с които разполагаме, показват, че целта за 2017 година 175 грама е почти постигната още днес. Не смятаме, че има нужда от допълнителни стимули е, за това да се пускат е, автомобили с ниски емисии. Производителите вече си разработват технологиите за тази цел. Сега, а, а, факта, че а, е, нормата може да се постигне с по-малко разходи, отколкото първоначално се смяташе, а, всъщност е причината, това е причината за да не се продължава режима на супер кредитите. А, това, което предлага господин Крамер за търговските автомобили, съгласен съм. Не трябва допълнително да натоварваме, натоварваме производителите. Не трябва да правим разлика между вановете, микробусите и леките търговски автомобили. Аз разбирам, че 2014 година продължава да бъде вероятна дата за, за влизането в сила. Ние сме предложили в комисията 2017 година за влизането на сила на новите изисквания за измерване на емисиите въглероден диоксид при леки таковски автомобили и микробуси. Това, което предлага също комисията е да се адаптират цифрите, след като влезе, след като започне да се прилага новия цикъл на изпитвания. Това естествено трябва да стане на базата на съгласуване с отрасъла, за да се уверим, че по еднообразен начин ще се, предлагат, ще се прилагат изискванията от страна на отрасъла. Даваме си а, е, сметка, че а, е, има голям интерес от страна на потребителите, че ще има повече и по-надежна информация а, е, за леките търговски а, а, автомобили и а, че ще има увереност и доверие от страна на потребителите, че всъщност чрез новите автомобили ще се постигат по-малко емисии. А, още веднъж, това е мнението ни за суперкредитите, което казах преди малко. А, благодаря, че ми дадохте възможност да говоря за това. Господин Крамър. Благодаря за, на всички, които участваха в е, дискусията. Няма да а, е, навлизам в голямата тема за е, нашата екологична политика. Е, говорили сме многократно и е, по повод на леките автомобили и тежкотоварните и така нататък. Но поглеждам сега е, към комисията и трябва да кажа, че съм съгласен с почти всичко, което вие казахте. Това не се случва много често. Целта ми е с един пакет от компромиси да обединя всички политически групи да, по същия начин, както е, това стана при леките автомобили. Струва ми се, че независимо от различните мнения и твърде спорните въпроси в момента, е, един такъв компромис може да бъде постигнат. Е, важно е да се съберем отново и да помислим. Нека да ви обясня, именно с оглед на постигането на компромис, кои са акцентите за мен. Не бива в никакъв случай да пипаме целта за 2020 година. Знае, че много от вас не са доволни и щастливи да чуят такова нещо, но ние трябва да мислим и за нашата правдоподобност и за нашата надежност и да си даваме сметка, че сме отговорни е, с законодатели. Е, автомобилостроенето в Европа се нуждае от един по-дълъг период за проектиране, за планиране. Производствените цикли в е, европейското автомобилостроене продължават малко по-дълго. Тоест, този, който в момента моделира, създава, произвежда, проектира някакво, някакъв нов автомобил, ново моторно превозно средство, ще може да го произвежда едва 2020 и след 2020. Ние не можем толкова бързо да налагаме нови цели на автомобилостроенето. Това, че е, лекотоварните е, търговски автомобили ще станат по-ефтини и ще бъдат по- така добри за потребителя, е, защото ако засилим и увеличим целите за емисиите за 2020 година, това ще накара производителите да намерят цените, за да могат да продават повече и е, така да се каже, да компенсират от оборота. Това беше идеята на Карл Хайнц Флоренс. Това е много спорно. Е, струва ми се, че можем да очакваме по-скоро друга тенденция, обратна на описаната от колегата. Как ще изглеждат нещата след 2020 е, година. Всъщност регламента разглежда въпроса за целите след 2020. Е, е, тоест, е, не става дума за документ, в който трябва да се фиксира непременно целта за 2025 година. Но ние трябва да помислим за това. Кога ще започнем с определенето на цена на целта за по-късните периоди. Така че е, трябва да съберем естествено първо данни за това как са постигнани, как се постигат целите поставени до 2020 година и на базата на е, конкретните цифри, данни ще можем вече да определяме и целта за по-късните периоди след 2020 е, година. Аз лично смятам, че е, за е, 2020 година е, трябва да запазим целта и това е в крайна сметка и е, темата, на, за която, по която работя. А що се отнася до тежкотоварните и до, автомобили, до леките автомобили, там бихме могли да предвидим а, други условия и а, е, те са предвидени, е, когато става дума за а, е, тежкотоварни а, автомобили. А, 50 а, грама а, е предвидено като а, под 50 грама като граница за са предвидени по-високи от 50 грама е, е, стойности при отпускането на суперкредити, при лекотоварните е, търговски автомобили, е, е само тези, които имат, изпускат емисии под 50 грама на километър, получават такива суперкредити. Естествено, нещата са диференцирани, но ние би трябвало, естествено, когато говорим и за теста за изпитване и, и хармонизираната процедура е, да съобразим нашите цели с е, този цикъл на изпитване, който е съобразен с жизнения цикъл на е, превозните средства, но е, има възможности и е, цикълът за изпитване да е нов европейски цикъл на движение, е, който да е, бъде заменен в момента, в който е, хармонизираната световна процедура за изпитване влезе в сила през 2014 година с хармонизираната световна процедура. Естествено, че можем да разговаряме много дълго по тези въпроси. Има различия в мненията, но аз много, много се надявам, че ще постигнем един разумен компромис. Благодаря ви. Председателят, така, е, стигнахме до края на тази дискусия по това досие е, на през май. Е, ще гласуваме в комисията, а след това през юни най-вероятно досието ще влезе в пленарна зала. А сега а, преминаваме към следващата точка, свързана с изисквания за екопроектиране за прахосмокачки. Тук Холгар Крамер е подготвил едно възражение, повдигнато съгласно член 88, параграф 2 през девете години, в които работя като депутат, съм обсъждал много въпроси и не винаги съм бил много положително настроен, понякога съм бил много критичен. Естествено, че ние сме критични и по политически съображения и никога не съм очаквал обаче, че ще стигне и до прахосмокачките и екопроектирането за прахосмокачки и ще възразявам срещу това, но това, което е записано в, е, така да се каже, във формулата за енергийна ефективност, е, е, е много по-различно. Това е ясно за всеки човек, който се занимава с физика. Мъжете сред нас, които не са техничари, не са техници, инженери и така нататък, не разбират много от прахосмокачки и тяхното проектиране, може би, но всички ги използваме. Във всеки случай е, процедурата за комитология трябва да бъде разгледана много е, сериозно и е, така, възможността за проверка, за контрол трябва да се използва. Можем ли прахосмокачките, да включим прахосмокачките, така да се каже, в всички категории за енергийна ефективност и да даваме достатъчна информация на потребителите за това какво е енергопотреблението. Естествено, че можем и трябва да го направим, но то не е достатъчно. Трябва да включим и точно описание на всичко това, което може от техническа гледна точка да се постигне с тази прахосмокачка. И при при прахосмокачките е, има, така да се каже, един е, е, е, потенциал на е, поемане на прах. Е, е, представете си. Е, така че в зависимост от е, е, силата на прахосмокачката е, и енергийната ефективност можете да подберете най-економичната от ваша гледна точка, да кажем, с една прахосмокачка, която е, е с по-ниска мощност и изразходва повече електроенергия, можете да изсмучите прах в продължение на няколко часа и да получите същото количество или същия резултат, както с друга, с която работите само 20 минути. Така че текста е на английски. Това не е ясно послание за потребителите, когато се ограничаваме единствено само върху мощността. Тоест трябва да се включи енергийната ефективност, трябва да се включи така, силата на всмъкване. Това е свързано с определена класификация и така нататък. Всичко това можете да прочетете в текста. Включително и съответните компетентни федерални служби също са много критични. Имам предвид не само португалските, но и германските. Смятам, че това е много сериозно становище. Най-вероятно то вътре се посочва, че ще обезкуражи е, потребителите. Те няма вече да вярват на е, етикета, на е, описанието на продукта и така нататък. И за това ние би трябвало да се съобразим с тези становища, с критичните бележки и с техните препоръки на така наречения екоетикет е, е, е, е актуална тема за нас и ние желаем да запазим доверието на потребителите към всичко това, което предприемаме по отношение на политиката за опазване на околна среда. Така че е, имайте предвид е, предложението за регламент е, за екопроектиране за прахосмокачки се критикува твърде сериозно и ние би трябвало да помислим за едно възражение, което предлагам на вашето внимание. Добре, е, Важно е естествено да мислим за това колко мощна е прахосмокачката и колко енергия изразходва за едно и също количество е, прах, което смуква. И така, Петър Лиза, след това е, Крис Дейвис, Софил Кони и така нататък. Виждате, е, чувате списъка на колегите, които са се записали. Доста са. И така, давам думата на Благодаря, господин председател. Преди няколко години а, бях докладчик по директивата за екодизайна. Мисля, че това беше в 2005 година, когато работихме заедно с Питър Лизе по тези а, проблеми. Мисля, че е необходимо да се напомнят нашите тогавашни приоритети, които остават непроменени а именно да намалим а, отрицателното въздействие върху околната среда на редица изделия, които потребяват енергия, още като се започне с тяхното производство и на всички етапи на техния живот до края на а, полезният им живот. А, Въпросът е повдигнат от моят колега Олгер Крамер. Не оспорвам по никакъв начин неговите заключения. Много важно е парламента да разгледа този въпрос. Но като казвам това, нека видим за какво точно става дума. Прочетах възраженията на господин Крамер и споделям неговото становище по същество. Но формулата за изчисляване на годишната, годишно потребление на енергия от прахосмокачките, като не се взима предвид реалните параметри на прахосмокачката, той става, тук се, той се позовава на 11-та страница на една физико-математическа формула, и, и там в един друг живот съм се занимавала, изчислявала съм с матрици, интеграли и така нататък. Но мисля, че като всички нас, искам по-скоро да из... дам думата на експертите. Експертите от комисията, които вече 5 години се занимават с мерките за прилагане на директивата за екодизайна, а също така нека чуем и специалистите от отрасъла, всички заинтересовани страни, които почти единодушно са съгласни и подкрепят предложението, така както то бе формулирано от Европейската комисия. Е, е, е, че трябва да има един а, период на постепенно въвеждане. Мисля, че за 2019 бе предвидено те да влезат в сила. Тоест, промишлеността да може да се приспособи постепенно към тези изисквания. Тоест, трябва много внимателно да разгледаме фактите. За това става дума в тази математическа формула. А, дали а, доколко ефективно събира праха, прахосмокачката е предвидено в, в, а, предвидено в математическата формула, която ни се предлага. А, а сега на Питер Лизи ще дам думата. Благодаря, господин председател. Добре е, че обсъждаме още веднъж този въпрос, за да стане ясно всичко и да бъде прозрачно. Нека да посоча обаче, че всички фирми, с изключение на една, които са засегнати от предложението на комисията, смятат, че то е добро. Дори тези, които в началото бяха скептично настроени, сега промениха становището си. И имаше и скептично настроени държави, като Белгия и Германия, които след процеса на преговори и дискусии промениха становището си и вече подкрепят предложението на комисията. Енергии и енергопотреблението трябва да се намалява, трябва да пестим ресурси, включително и енергийни. Но в крайна сметка, без да съм специалист, съм разговарял с много хора и те казват най-сетне има едно разумно предложение. Дори и експерти от фирмата, която смята да внесе възражение срещу предложението на комисията, ме увериха, че в крайна сметка предложението е добро. Говорих и с е, експерти от националните правителства, от различни е, фирми и така нататък. Е, и е, в момента си мисля, че не би трябвало да подкрепяме възражението много високопоставена личност от е, провинцията, от която съм, а именно Берлин, иска да разговаря с мен и ме чака, така че ще трябва да ви напусна. Но първо ще кажа, че е, първо ни смятам от името на моята група, че предложението е добро. Предложението на комисията. И че възражението е не е, обосновано и не основателно. И още нещо. Има и една фирма, която е заинтересована предложението да не бъде оспарвано. Междувременно комисията е уведомила фирмите, които ще бъдат пряко засегнати е, от е, едно възражение и те не подкрепят е, възражението. Давам думата на Крис Тейвис. Благодаря, господин председател. Преди сте казали, че искате да доближите работата на тази комисия до обществеността. Се... Ще ми се да си бяха донесли прахосмокачките колегите тук, да, да ги изпробваме и, и, и да покажем по интернет избирателите какво правим и какво работим. Сега, сериозно, колко производителя са възразявали пред вас по отношение на тия, произ... тия промени? И ако се променят предложенията, за да се постигне баланс, това би ли довело до до положение, при което други производители пък също биха протестирали поради други съображения. Председателя, благодаря. Благодаря на Крис Дейвис. Софио Кони. Благодаря, господин председателю. Е, уважаеми колеги, е, ще говоря за въпроса, който Питер Лизе отправя към комисията. Е, защо сме гласували подобен текст? И бих искал да кажа следното. Тъжно ми е, Тъжно ми е, че трябва да го кажа днес. А, моите, в мой избирателен окръг, а, че трябва днеска да се занимавам а, с а, а, капацитета на прахосмокачките, доколко ефикасно събират праха. А, имаме въпроси економически, социални, мед, медицински, санитарни, е, екологични, какви ли не. Как да се изправя пред моите е, избиратели? и да им кажа с какво се занимаваме. Нашата комисия също трябва да има други приоритети от тези, с които се занимаваме в момента. Не може ли комисията да остави на страна този вид доклади, които се занимават с подробности, честно казано, когато става дума за други работи. Виждаме, че не може да защитим нашите граждани примерно пред лицето на санитарната криза, която виждаме в местните продукти, които се предлагат в Европа. Не можем да защитим европейските граждани от измамниците. Как да защитам от скандалните, скандалните практики, които доведаха до заболяване на десетки хиляди европейски граждани. Преживяваме тежка економическа криза и ние, комисията по въпросите на околната среда, и както Кал Енфилд много добре го каза току-що, трябва да направим всичко възможно, а, за да видим как прилагаме теорията на Шум Петер и да се опитаме чрез е, екологичните норми и нормите за опазване на околната среда, да помогнем на предприятията и в научното изследване, и в е, развойната дейност, за да могат да сменят, така да се каже, цикъла на своята дейност. А, и да не се занимаваме с това колко прах е, успяват да съберат прахосмокачките. Staubsauger betrieben но прахосмокачките използват, ако те използваха възобновима енергия, събират праха, няма да има толкова голяма запрашеност на атмосферата. Но наистина, ако колечката има възражения срещу тази тема, ние може да ги обсъдим. Като член на Европейския парламент трябва да се отнасяме и към този въпрос сериозно. Uh това е въпрос, който обсъдихме и на а, миналото заседание на комисията. А, а именно а, такива теми а, намират място на първите страници на вестниците и ако ни питат защо се занимаваме с тях, трябва да можем да обясним, а, че имаме сериозни основания. Да, все пак трябва да отделим време и на тази, на този проблем, макар и да изглежда глуповат на някого. Да, съгласен съм с вас, господин председател. Ние се борихме опорито, за да имаме правомощието да се произнасяме по тези въпроси. Някои може да мислят, че те не са особено важни. А, но а, има и други въпроси, примерно как се използват някакви ужасни вещества, за да се слепват парчета месо, а, и които след това не се предлагат. Но всичко това са немаловажни въпроси. И този въпрос не е а, маловажен, защото става дума за енергийна ефективност. А, и затова тук чухме колко производители са съгласни с предложенията на комисията. Вчера обсъждахме въпросите в работната група. Съветвали сме се с производителите и знаем тяхното мнение. Нашата група няма да подкрепи господин Крамер. Комисията има своите правомощия и затова ние ще гласуваме против предложението. Благодаря. Анка Бонди. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Крамер. Въпреки всичко, което се каза, а, трябва да кажа, че вкъщи къщи има различни видове прахосмокачки. И а, те събират праха оптимално с 0,2, а не 0,16. И а, а, той иска от а, комисията а, да коригира своето становище. А, но не за първи път обсъждаме подобни идеи, господин председател. А, когато става дума за екодизайна, ми се струва, че тези е, е, дебати е, стават все по много бройни. Въпроса за трайността, дълговечността на тези уреди беше обсъждана и аз мисля, че, мисля, че това е важен въпрос, ако искаме да имаме устойчива економика. искаме електрическите прахосмокачки ще умрат от собствената си смърт, но важен е въпросът за тази кога ще стане това. Значи проблемът е повдигнат комисия, Европейската комисия, съветът е поискал от комисията да коригира това становище. И проекта на Европейската комисия е великолепен. А, а, съвсем набързо да отговоря това, което каза колегата. Не съм адвокат на Европейската комисия, иска, знам, че не искаме е, да натоварваме е, Брюксел с е, ненужни въпроси. Но тук става дума за възражение, което обсъждаме. И след като комисията 5 години работи по този въпрос и а, включва еко... постигнатото през тези 5 години в една директива за еко дизайна. Всички искаме да се борим с а, да се борим с измененията в климата, но а, а, това, този въпрос е достатъчно важен и му е посвено достатъчно време. Бих искал да реагирам на нещо, което е особено важно. При други политически решения, които си имаме, когато говорим за това как ще се отрази законодателството на индустрията, винаги имаме предвид економическите интереси. И защо в този случай не се съобразяваме с мнението на индустрията? Предприятията, които произвеждат по-малко ефективни продукти, не са съгласни с това най-добрият екоетикет да получат продукти, които всъщност не са толкова ефективни. Има е, писмо на Бош Сименс, е, в което фирмата изразява много е, така ясно съмнения по отношение на е, предложението на комисията. От вчера, обаче, е, или за вчера, има ново писмо, в което същата фирма вече е, застъпва точно обратното е, становище. Е, тази формула за ефективност на практика се оказва нерелевантна и затова би трябвало, може би, да се допитаме до независими експерти, защото в друг случай ще имаме големи проблеми с опитите на индустрията да влияе върху политическите решения. Естествено, че има среди, които преследват определени свои интереси в една или в друга посока. Това е ясно. Но, все пак, нека да дадем думата на комисията. Господин Харцен ще ни обясни как точно се е стигнало до тази формула. и дали колегата Гербранди с неговите емпирични проучвания е прав или не. <clears throat> Има думата комисията. Uh, Благодаря. Господин председателю, много се радвам, че имам възможност да говорим по този въпрос. Това е част от демократичния процес. Тогава, когато имаме възражения, трябва да ги споделим и да ги разгледаме сериозно и внимателно. Госпожа Акани, да, естествено, че това не е толкова важно. А, естествено, че не е много важно, а, колкото а, много други теми, но а, а, събирателната енергийна ефективност е, е нещо важно. Да, това не, това не е същото като да задължите целия сектор на електроенергията да ползва единствено възобновяеми източници. Това е подробност, но подробностите трябва да са прецизни. 18 тераватт часа в Европа до, в Европа до 2020 година е изискването. Не е както при бойлерите и нагревателите. Само, че това ще е, спести средства на потребителите в Европа това е допълнителна полза, освен екологичните. Така че темата е важна. А, а, това е един дебат, който сме водили с заинтересованите страни и а, в рамките на регулаторния комитет. Решението, което сме взели, всъщност, което комитета взе, което беше е, компромисно решение, а, а, не бе подкрепено е от една единствена държава членка. Сега, има безпокойство по отношение на това, когато се етикетират, когато прахосмокачките за тяхната а, а, енергийна ефективност, ще може да ще може да има, за сега не съществуват такива продукти, но може да има такъв продукт, който е от клас А по енергийна ефективност, но всъщност не действа добре, не прахосмучи добре. А, този въпрос обаче не ни е обягнал. Затова сме пред, предвидили една промяна в регулаторния комитет. А, а, предвидили сме а, възможност да се забрани такъв вид Така че разликата между това предложение и вашето е, е различно от това, което първоначално се предлагаше от комисията. Защо? Защото е, е, се изключва възможността на пазара да се пускат е, неработещи прахосмокачки. Така че това е един въпрос, който е решен. Така че няма нужда от допълнителни действия. Няма нужда да се променят детайлите по формулата, чрез която се изчислява енергийна ефективност. Няма нужда да се умножава по 2,5 тежестта на тая формула, за да се установи а, а, колко а, ефективно работи, колко ефективно прахосмуча една прахосмукачка. Защото с това всъщност ще подринем науч... техническата и научната основа на целият този процес. 0,2 е цифрата в предложението, което е пред вас призоваха ви да подкрепите 0,5. Сега, първоначално в комитета предложението ни беше 0,15, 0,15. Защо? Защото имаме два документа, нашия собствен а, доклад и а, е, едно проучване на Bosch Siemens. Белгийските а, е, органи обаче много конструктивно а, направиха допълнителни изпитвания и показаха, че при някои обстоятелства по-висока стойност, е, около 0,2 е би била полезна и уместна. Комитетът разгледа е, това изследване, разгледа и трите проучвания всъщност и промени стоеността от 0,15 на 0,2. Това е съвсем нормална, легитимна промяна и ня, няма абсолютно никакви основания обаче да се дига допълнително нормата до 0,5. Сега по въпрос на господин Лизе. А мисля, че е много опасно да се въведе е, една норма, една цифра, която не почива на научни е, факти. Дори, дори най, най-високата норма, която, се, която е, посочваше бългийското проучване, е много далече от 0,5. Господин Дейвис попита колко производителя са изразили възражения. Преди да заседаваме в комитета, два, двама производители изразиха възражения. Комитетът реши, че трябва да се отрази информацията от заинтересованите страни. По-настоящем само един производител не е доволен. Промяната сме внесли в предложението, което гледаме днес. Естествено ще се отрази тази промяна и в предложението за етикетирането, защото трябва да се следва една и съща методика, защото иначе бихме подвели потребителя. Защото даваме формула да се разбере ефективността на една прахосмокачка, която първоначално обаче не беше правилна. Ам, аз накрая бих искал да кажа, че под натиска на вашата комисия и, към, и, парламента изобщо, в момента разчистваме не, не закритите, не приключените досията от Еко Дизайн. В момента си наваксваме. Това означава, че ще водим допълнителни подобни дебати. Очакваме това с нетърпение. Ако намерим някакъв начин, по особено конструктивен начин да водим дебатите, да можем ние да ви даваме системно повече информация, а ние сме е, напълно готови да направим това. Благодаря. Благодаря. <clears throat> Имате ли допълнителни въпроси? Очевидно няма. Благодаря на комисията, благодаря и на колегите които участваха в дискусията. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е десета. Е, не, извинете, сбърках. Е, осма точка. Това е точка, по която аз самият отговарям. Става дума е, всъщност за същото, за което говорихме току-що. Аз смятам, че понякога твърде малко се занимаваме с делегираните актове и актовете за изпълнение. Като погледнете как протичат преговорите и трилозите, в крайна сметка, накрая става дума за делегирани актове и актове за изпълнение. Е, струва ми се, че парламентът е твърде великодушен, когато става дума именно за правните актове, делегирани и актове за изпълнение. So, ich wollte die Kollegin beim Telefonieren nicht stören. Бях, äh, за да не преча на колежката да проведе телефонен разговор. Струва ми се, че си струва да помислим по този въпрос. Комисията по правни въпроси ще подготви доклад по този въпрос. Какви са нашите правомощия? Аз подкрепям едно такова становище, което се споделя и от правната комисия. Ние сме най-голямата законодателна комисия в нашия парламент и при всички положения ще подготвим становище по доклада на правната комисия. Видяхме, че има много понякога съвсем простички е, примери, свързани с бита, като прахосмокачките, но има и много други, да кажем, етикетиране на хранителни е, продукти, е, да кажем, темата, по която колегата Еваси или колегата Шнелхарт говорят и работят. Много често се внасят предложения за възражения. Днес имахме един такъв въпрос, свързан с пръкосмокачките. И това е, в крайна сметка, нашата работа. Да, обсъждаме тези въпроси, да контролираме и това е, е една от нашите много съществени задачи да извършваме надзор, да извършваме контрол. Става дума за политически решения, когато става дума за важни е, въпроси. И аз е, си мисля, че през следващия легислатурен период, може би особено за новите депутати, ще бъде много важно да знаят е, какво точно е, вършим ние по отношение на делегираните актове и актовете за изпълнение. Получихме много повече правомощия след Лисабонския договор и много често установяваме, че съветът и комисията като че ли е, си затварят очите или просто не обръщат внимание на факта, че ние вече имаме много повече правомощия по контрола. За нашата комисия по е, околна среда, обществено здраве и безопасност на храните това е ежедневие. И така, имаме няколко минути, които ще използваме за дискусия по този въпрос. Давам думата на докладчика в сянка, госпожа Котинес. Тя очевидно не е докладчик в сянка. Тогава Кристелис. Аз подкрепям е, вашите разсъждения. Това е един е, непрекъснат проблем. Е, нуждаем се от резолюция, от решение на въпроса. Но въпросът е как е, ще продължим е, да работим, как е, ще постигнем е, една по-широка дискусия. Е, дали не трябва да сезираме и председателя на Европейския парламент, така че да се обсъди въпроса и с съвета, е, и с комисията. Има случаи, в които, да кажем, съветът не е съгласен с нас, ние обаче е, имаме възражения, но не можем да постигнем никакъв е, резултат. Така че трябва да се помисли и за всички подобни случаи, с които са се сблъсквали отделните парламентарни комисии, е, да съберем, така да се каже, опита на всички нас В Комисията по рибарство също има редица подобни случаи, в които желаем да възразим, но нашите възражения не се приемат. Би трябвало парламентът и съветът просто по-често да се събират на една маса, да сядат и да обсъждат всички тези спорни въпроси, за да постигнат съгласие. Благодаря. Благодаря. Напълно съм съгласен с председател. Всички, които са очаквали в тристранните разговори, знаят как там се прави всичко възможно да се свият актовете за прилагане в сравнение с тези, които са за делегирани. Разглеждахме предишни законодателства. Видяхме, имаше 6 такива акта, 5 от тях се оказаха за прилагане. Въпреки, че Критериите на стария договор бяха същите, както и в сегашния договор за делегираните актове и актовете за прилагане. Искам да, тук, ако може това да се подчертае малко по-категорично, отколкото е в проекта. Съгласна съм че е много трудно човек да се така, проявява жив интерес към тази а, абсолютно скучна материя, но тя въпреки това е много съществена. Не виждам а, други желащи да се изкажат. А, Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Ние от комисията Приветствам инициативата този въпрос да се обсъжда в парламента. Това е навременно да разгледаме до сегашната практика. От една страна може да се каже, че системата, такава каквато е тя сега, работи много добре, защото сме приели вече 55 делегирани акта. Всичко върви гладко и мисля, че институциите вече свикват с използването на новата система. Но, очевидно, съществуват и доста много конфликтни положения в законодателните процедури. Когато става дума, особено за границата между правомощията за при... прилагане и за делегиране. Тук не става дума за това да тегнем чергата към една или друга институция. Комисията винаги разглежда всеки случай за да прецени е, в коя категория спада той. И винаги, разбира се, се придържаме към критериите, които са формулирани в договора. Когато се добавя ново, ново, добавя ново нормативно съдържание към съществуващите законодателни актове, това е делегирано правомощие. А променянето на основните а, е, параметри, когато не се променят своите параметри, става дума за актове за прилагане. Ние винаги при преговорите сме наставали много за разграничението между едните и другите актове. Защото това има отношение към законността на тези актове. Комисията не може да допълва и изменя основните актове. Комисията, например, в един случай се обърна към съда с искане да бъде изяснен разграничаването между двата вида актове, която ставаше дума за биоцидите, например. Съжаляваме, че много често въпроса за делегираните актове, актовете за изпълнение се оставя за края на преговорите. Но това е въпрос, който трябва да се разглежда по време на преговорите, може би дори в самото им начало, когато се обсъждат въпросите по същество. Защото е, в крайна сметка, когато се стигне до този въпрос, е, постигнатите споразумения се провалят. И може би трябва да кажа и нещо във връзка с конкретния текст, който обсъждаме. Има там една подробност – Предлага се отново да се въведе едномесечния период за разглеждане, след като комисията е дала своето становище. Но ние смятаме, че с новият регламент за комитологията, прият по процедурата за съвместно взимане на решения, този период беше не само премахнат, но въведохме нов нова възможност за разглеждане и надзор, така че парламентът и съветът могат да се намесват на всеки етап, когато става дума за актове за приложение, за прилагане. Това е подчертано и в изявлението на комисията през 2011 година по отношение на регистър, комитологичният регистър. И парламента също е заявявал, че той иска да използва това свое правомощие. И би било достойно за съжаление, ако тази клауза, която осложнява процедурите, бъде възстановена. Защото ние знаем от опит, че тази възможност почти никога не се използва. И когато се използва, това е в много малък брой случаи но във всички случаи, когато тя не се използва и никога няма да бъде използвана, ще значи, че за един месец трябва да бъдат забавени всички актове за прилагане и всички да чакат, да изчакват този едномесечен период да изтече. Благодаря. Благодаря на комисията, благодаря на всички, които участваха в дискусията. На пръв поглед е, темата изглежда суха и не е чак толкова вълнуваща, но се оказва, че съдържа много важни моменти и понякога звучи като прекрасна музика. Трябва да разглеждаме нещата е, и индивидуално, в зависимост от конкретния случай, но ето, че случаите, в които се налага да засилим контрола, е са все повече. Така че е, благодаря много. Е, след като е, чухме изказванията и на колегите, очаквам вашите изменения. Крайният срок за внасяне на измененията е 6 май. На 30 май ще гласуваме в комисията. И така, ще изчакаме и естествено текста на правната комисия. Благодаря много на всички, които все още са в залата. В 15 часа точно ще започнем следобеното заседание с гласуване. Желая ви приятна обедна почивка и добър апетит!